Good morning, colleagues, um, and we can... Uh... Добро утро, колеги! Започваме с точка 10. Благодаря на колегите, които са тук. Съжалявам, че малко закъсняваме. В рамките на пакета за МФР започваме разискванията по проекто доклада за интегрираното управление на границите и най-вече на инструмента за управление на границите и визите. Докладчик е Таня Файон. Направо и давам думата за 5 минути. След това ще дам думата на докладчиците в сянка. Thank you, thank you, Claude. Thank you, Chair. It will be a bit longer. Благодаря, Клод. Благодаря, господин председател. Може да са ми необходими малко повече от 5 минути, но не много повече, надявам се. Ще се изкажа на словенски. Благодаря, че ми дадохте думата. Уважаеми колеги, Създаването на контролирано свободно пространство без вътрешни граници е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Шенгенското пространство е сред най-осезаемите му постижения, както за гражданите, така и за бизнеса. Затова е от особено голямо значение шенгенското пространство да бъде запазено и в бъдеще. Трябва да положим необходимите усилия. Ефикасното функциониране на Шенген трябва да бъде съпътствано от редица политики за пресичането на границите, ефективни визови политики, както и политики за финансиране. От една страна, шенгенското пространство помага на гражданите да се възползват от правото си на свободно движение. Те могат също така да участват и в свободния пазар – Шенгенското пространство допринася и за охраната на външните граници. Като докладчик приветствам и предложения финансов инструмент. Той ще претвори политиката ни в дела по инструмента за управление на границите и визите за срок от 7 години са предвидени почти 10 милиарда евро. Това е петкратно увеличение в сравнение с настоящата МФР. Европейският съюз през изминалите години бе изправен пред редица предизвикателства. Те се отразиха на доверието към общия европейски проект. Трябва да се изправим пред тези нови предизвикателства. Затова и Европейският съюз прие редица мерки, най-вече за външните граници. Помните въвеждането на базата данни за системен контрол, както и на Европейската гранична и брегова охрана – Създадени са и нови системи, като системата за влизане и излизане и ЕТИАС. Но доверието все още не е възстановено напълно. Много държави членки настояват за проверки по вътрешните граници. Макар и да няма основания за това, вместо да установяваме сътрудничество, следваме изолационистката логика на Тръмп – това е типично за онези държави членки, където се надига популизмът или където управляващите са популисти. За съжаление, почти в половината държави членки управляват популисти. Кои са основните цели на управлението на границите? Най-важната му цел е разработването и прилагането на мерки за интегрирано управление на границите и визови политики. Тези мерки трябва да бъдат ясно определени. По тях трябва да се предвидят и редица гаранции, за да има адекватна защита на Европейския съюз, както и свободно движение в рамките на съюза. Предложението на комисията, според мен, поставя прекалено силен акцент върху сигурността за сметка на по- и на по-доброто управление на миграционните потоци. Не се поставя достатъчен акцент върху улесняването на пресичането на границата за добросъвестно пътуващите които не са заплаха за Европейския съюз. По този инструмент ще се финансира и визовата политика. Тя е от основно значение за сферите на културата, туризма и економиката. Затова и трябва да се предостави адекватно финансиране за визовата политика. Затова и предлагам минимален прак за размера на финансирането им. Трябва да се предвиди съответното финансиране. В противен случай няма да може да действаме. Що се отнася до мерките и политиките на Съюза и на държавите членки, трябва да зачитаме основните права и свободи. Не можем да избегнем това. Затова и отделям място за тази тема в доклада си. Разполагаме вече и с нови технологии, затова и предлагам добавка към разпоредбата за предотвратяване на нарушения на правата на човека при обработването на лични данни. Става дума най-вече за трети лица. Поставям също така и по-силен акцент върху предотвратяването на дискриминацията и защитата на уязвими групи. Държавите членки ще използват финансирането по инструмента за мерки по външните граници, но и за контрол върху морските си граници. Тук трябва да упоменем спасителните операции в открито море, при такива операции държавите членки трябва да спазват международното право и принципа за забрана на връщането. Необходими са гаранции, ако се нарушат съответните права, ще се наруши в случая и международното право. По инструмента ще се финансират и мерки в така наречените горещи точки, ще се финансират и мерки за процедурите по границите. При тези процедури държавите членки също винаги трябва да спазват международните разпоредби за закрила, най-вече на уязвимите групи, като децата. Изтъквам също, че трябва да се улесни пресичането на границите за добросъвестно пътуващите. Ако се предприемат такива мерки, ще намалее натискът ще бъдат спасени и много човешки животи в Средиземноморието. В съзвучие с резолюцията на Европейския парламент по инструмента следва да се финансират и мерки в държавите членки с оглед на създаването на общо европейска схема за хуманитарни визии. Крайно време е според мен да преминем от тъй наречените дебаркационни центрове към добри решения, ще трябва думите ни да прераснат в дела. Хуманитарните визи биха били едно такова дело. И не на последно място няколко думи за мерките в трети страни. Разполагаме с редица механизми, които може да се приложат. Мерките, които ще се финансират по този инструмент, ще са с ограничен обхват и по тях трябва да има много гаранции. Ще трябва да се финансират извънредни мерки. Накрая, нека изтъкна, че адекватното адекватния надзор върху прилагането на този инструмент е от основно значение – за демократичния контрол. Парламентът трябва да участва и в процеса на изготвяне на програмите и тематичните инструменти чрез делегирани актове. Комисията също така трябва да привлече и гражданското общество, както и всички органи на местно и регионално самоуправление при подготовката на програмите. Благодаря ви за вниманието. Ще работя заедно с всички докладчици в Сянка и с комисията. С удоволствие ще отговоря и на въпросите ви. Благодаря, Таня. Докладчик Сянка от името на НП е, Карлос Коейо. Имаш думата, Карлос. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря първо на Таня Файон за работата им. Готови сме да работим с теб по това много важно досие. ЕНП ще внесе изменения, отразяващи позицията й. Нека първо излъч, а, изтъкна основните моменти, които ни притесняват по този проекто доклад. Първо, не смятаме, че по регламента трябва да се предвижда финансиране за нещо, което не съществува, нито пък се планира да бъде създадено. Мисля, че ще се съгласиш с мен, Таня, защото заличаваш е, всякакви препратки към нови информационни системи. С право смяташ, че по този инструмент трябва да се финансират вече съществуващи системи, както и нови такива, които обаче са били вече одобрени към момента на влизането на фонда в сила. По същата тази логика, защо да се предвижда финансиране по инструмента за хуманитарни визи. Не можем законово да ги наложим на държавите членки. Парламентът едва ли може да постигне съгласие за препоръката за създаването на такъв инструмент, а ти предлагаш той да се финансира. Против това сме за цялостния подход сме. Трябва да се разгледат проблемите във всички техни аспекти и да се предложат цялостни решения. Това обаче не означава, че трябва да се смесват инструменти за финансиране. Онова, което попада в обхвата на новия фонд за обежището трябва и да се финансира по него, а онова, което е свързано с границите, трябва да, е по, да се финансира по този фонд. Не бива да се размиват границите между фондовете. Отново ти благодаря за доклада, Таня. С удоволствие ще работя с теб по него. Благодаря, Карлос. От името на ЕКАРЕ, господин Вистисен. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчицата за работата й, опасявам се обаче, че ЕКРЕ е на доста по-различна позиция от нейната. Една обща бележка. Доста наивно е според мен, дори безотговорно да се омалуважат аспектите свързани с сигурността по този фонд на базата на допускането, цитирам докладчицата, че повечето от тези пресичащи границите ни са добросъвестно пътуващи, хора, които не са голяма заплаха за сигурността на Европейския съюз. Не е такава реалността, въпреки че някои тук в парламента постоянно го твърдят. Според мен един такъв подход е изключително опасен и нереалистичен. Докладчицата, например, в изменение 3 отделя контрола върху границите от свободното движение на лица на територията на Съюза, заличавайки формулировката precondition, предварително условие. Може би би трябвало тя да ни обясни основанието си за това, защото свободното движение, правото на свободно движение в рамките на шенгенското пространство изисква контрол върху външните граници. Освен това, докладчицата не предвижда възможност по инструмента за използването на оборудване за митнически контрол. Тази възможност би насърчила междуведомственото сътрудничество, така както е предвидено и в предложението на комисията. Какъв е проблемът, ако фондът стане по-ефикасен? Освен това, докладчицата смята, че по инструмента трябва да се подпомагат държавите членки за издаването на хуманитарни визи, както и че трябва да бъде подпомаган Съюзът с оглед създаването в бъдеще на схема за хуманитарни визи. Против това съм. Няма да се впускам в повече подробности по самия доклад. Ясно е още от сега, че позицията на моята група ще е доста различна от тази на докладчицата. По този фонд трябва да се финансират управлението и охраната на границите, най-вече за откриването и предотвратяването на трансгранични престъпления. По инструмента трябва да се подпомагат и визовата политика с цел насърчаване на законните пътувания. Тези две цели, закрепени в предложението на комисията, трябва да са и акцентът в доклада. По фонда трябва да се намали рискът, свързан с сигурността на Съюза, проистичащ от миграцията. Освен това, по инструмента може да се финансират действия по отношение на трети страни. И тук трябва да се финансират не само ключови аспекти за мониторинга, идентифицирането и проследяването на незаконни пресичания на границата. По инструмента трябва да се проучат и възможности като регионалните дебаркационни платформи, така както ги предложи съветът през юни 2018. Бодил Валеро от името на Зелените. Благодаря. Вече сте си сложили слушалките. Искам да кажа, че общо заето подкрепям госпожа Файон. Мисля, че Твърде много говорим за сигурност и за мигранти, точно както каза и Таня. Въобще не съм съгласна, че е наивно и безотговорно по някаква степен да се действа по този начин. Хуманитарните визи трябва да бъдат включени тук, като си има предвид, че работим по този въпрос от много дълго време насам. И работата продължава. Вероятно ще гласуваме съвсем скоро. Мисля, че този доклад като цяло отразява доста добре нашите зелени виждания. Ще видим дали не можем да подсилим още някои аспекти чрез изменения в посоката, в която Таня върви. Не мисля, че ще постигнем целта да отворим всички вътрешни граници, защото има толкова много други проблеми в държавите членки, че те не са готови да се откажат от тях. Не съм сигурна, че ще постигнем тази цел чрез това предложение. Има много други предложения, които водят в обратната посока. И мисля, че държавите членки ще се опитат да запазят вътрешния контрол върху границите задълго. дълго Имам пример от моята страна. Аз съм против контрола по границите на моста над протока Оресунт, но въпреки това той съществува. Ще се опитаме да премахнем вътрешния контрол. Не можем постоянно да затваряме границите и да смятаме, че по този начин ще попречим на всички от тези, които искат да дойдат тук. Когато говорим за нелегална миграция, мисля, че вече казахме, че не трябва да говорим за нелегална миграция. Няма нелегални миграции. Нелегален означава, че си извършил престъпление. Мисля, че трябва да се говори за нередовна или irregular на английски. Не може да се казва нелегален мигрант или незаконен мигрант. Думата illegal не ми харесва. Мисля, че поне в хода на дебатите стигнахме до нещо подобно. Um, the Tanya, do you want to... Председателят Таня, искаш ли да изслушаш комисията? Представителят на комисията има думата. Съвсем накратко, благодаря ви за възможността да участваме в заседанието ви. Благодаря и на почитаемата ви колега Файон за добрия доклад. Няколко момента, които може да са проблематични в бъдеще. От политическа гледна точка трябва да се намери правилният баланс. В миналото бяха установени пропуски във връзка с контрола върху границите. Затова е важно сега да се постави акцента върху сигурността. Мисля, че в предложението на комисията се постига баланс между сигурността и свободното движение. Комисията предлага тематичните дейности да се, да се осъществяват чрез делегирани актове. Става дума за тематичния инструмент. Той трябва да бъде прилаган бързо, а делегираните актове може да поставят на карта сигурността. Когато се говори за увеличаването на процента за съфинансиране, то трябва да имаме предвид, че по този инструмент се предлага най-високият процент на съфинансиране в сравнение с всички останали инструменти на Съюза. Тук има възможност за съфинанси... процент на съфинансиране в размер между 90 и 100%. Много по-висока е цифрата, отколкото по структурните фондове. Мисля, че онова, което се предлага за междинния преглед е прекалено високо. Ще бъдат обезкуражени държавите членки. Междинният преглед е през 2024 година. Тогава ще се разгледа прилагането между 2021 и 2023 година, а реално изпълнението по фонда ще приключи през 2029, така че 2024 не е дори по средата на периода. Предвидили сме 2024, тъй като това е посредата на периода от гледна точка на поетите ангажименти, но не от гледна точка на изпълнението. Така че предложените 30% са напълно нереалистични. Предлагат се 30% като минималният процент за общата визова политика. Разбирам логиката, която стои за това, но областта на визовата политика е онази област, при която изпълнението е по-трудно по настоящите фондове. И става дума в случая за моменти, които се отнасят и до останалите фондове, тъй като подобни изменения са предложени за всички фондове заличавате възможността за смесено финансиране, но това е само възможност, не е задължение. А що се отнася до незаконната или миграция, мисля, че ние използваме формулировката illegal на английски в предложението си, защото това е и формулировката, която се използва в договора. И накрая, с това наистина приключвам, ограничаването в 2% на финансирането за трети страни. Това е и размерът на финансирането по настоящите инструменти. Много е важно да имаме предвид, че сътрудничеството с трети страни е от голямо значение включително и по съображението, което изложи госпожа Файон, а именно улесняването на пресичането на границите. Сътрудничеството с трети страни улеснява този процес, така че 2% са вероятно прекалено ниски. Um, Благодаря. За да сме наясно, в договора бегло се споменява онова, за което говорите, но нашата позиция е ясна. Ние сме против термина незаконен или illegal. Не си нелегален преди да е доказано, че си такъв. Когато влезеш в Европа, не си такъв априори. Ние в парламента защитаваме тази позиция вече 10 години. Процедурен въпрос казва Вистисен. Извинявайте. Извинявайте, но аз представям позицията на парламента. Терминологията е irregular migration. От техническа гледна точка госпожа Валеро е права. Вистисен. От техническа гледна точка аз не оспорвам това. Но може ли да ми изпратите текстовете, за които говорите? Преди да прекъсвате хората, може ли да ги изслушвате преди това? Изпратете ми правните основания. Ако не сте ме слушал, господин Вистесен, казва председателя, Казах, че комисията казва, че това е написано в договорите. Аз казвам, че това е споменато бегло в договорите. А ние вече 10 години в парламента сме против термина illegal и сме за irregular migration. Никой не е незаконен, докато това не се докаже. Не е незаконен априори, защото влиза в Съюза. Това е нашата позиция на Либе и толкова. Точка по въпроса. Извинявам се за е, демонстрацията на лек гняв. Сега давам думата на госпожа Файон. Всъщност е, няма какво да обсъждаме толкова. Благодаря, господин председател, за това, че ни пояснихте терминологията. Благодаря, че пояснихте на другите колеги. Благодаря на докладчиците в Сянка, на другите колеги, на комисията за всички бележки. Ще ги взема предвид. Основната ми цел, както казах, е да се намери точното равновесие между сигурността и улесняването на легитимните пътувания. Съответно, аз ще положа всички усилия, за да създадем добри компромисни текстове в хода на бъдещата ни работа. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за измененията 11 е декември. Нека да преминем към точка 11 създаване на фонд вътрешна сигурност. Госпожа Холмайер, дали е тук? Вие ще я заместите. Така ли? Благодаря ви, господин Бекер. Предстои ни обсъждане на проекто доклада за създаване на фонда за вътрешна сигурност. Госпожа Холмайер е докладчик, господин Бекер ще я замести. Имате думата за 5 минути или може би малко повече. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще продължа на немски. Ще ви представя на немски становището на госпожа Холмайер, която, за съжаление, днес е възпрепятствана. Първо, докладчицата сърдечно благодари на комисията за предложението, което е една чудесна основа за по-нататъчна работа. Ека сега се спра върху акцентите, които поставя докладчицата в текста си за създаване на фонд вътрешна сигурност. По проекто доклада се предвиждат повече задължения за докладване от страна на комисията спрямо Европейския парламент. Така, например, резултатите от разследванията на ОЛАВ по случай на нередности и измами по фонда вътрешна сигурност – трябва да бъдат представени на Европейския парламент. Освен това, годишните доклади за дейността на държавите членки трябва да бъдат представени автоматично чрез комисията на съвета и на парламента в обобщен вариант, а при поискване и в пълния си вариант. Законодателят, освен това, законодателят така ще може да направи надлежно анализ на прилагането на програмата. Освен това, тъй като държавите членки имат различни потребности, трябва да имат повече гъвкавост и при използването на средствата. Поради това, въвеждането на минимални разходи по определени цели е нещо, което докладчицата иска да се заличи. Освен това, Докладчицата предвижда горна граница за административните разходи. Трябва също така да е по-гъвкава и горната граница за финансирането на капацитет за транспорт, за изграждането на инфраструктура за... и за изграждането на инфраструктура за сигурност ако държавите членки според потребностите си сами могат да определят акцентите си, то процентът на съфинансиране за борбата срещу киберпрестъпността и борбата срещу опасни престъпни структури може да бъде покачен до 90%. Това ще е един допълнителен стимул за действие в тези области. Освен това, трябва да се постави по-силно ударение върху предварителните условия. По член 13 за междинния преглед, изплащането на втория транш трябва да се обвърже с условие за успешно освояване на 30% от разпределените средства. Освен това, националните програми, в зависимост от това доколко са постигнати целите, по годишните доклади за дейността трябва да бъдат съответно адаптирани. А необходимостта от взаимодействие с трети страни се взема също предвид в доклада. По него не се предвиждат големи ограничения по подобни проекти. За да имат държавите членки повече възможности за действие, и да бъдат и по-разбираеми правилата, мерките за изпълнение трябва да бъдат уредени не в приложението, а в основната част на текста, според докладчицата. За да може извънредните действия да имат непосредствен и ефикасен ефект, трябва програмата за извънредни действия да се приема отделно от програмата за тематичния инструмент – за да бъде оценката също така по-полезна, няколко области на действие, както и показатели следва да бъдат добавени към приложението. И накрая няколко предложения, тъй като инструментите за финансиране в областта на вътрешната политика са с подобни структури, докладчицата доколкото това и е възможно. Ще разговаря с докладчика за Фонда за обежище и миграция, както и с докладчика за инструмента за управление на границите и визите, за да се уеднакви подхода ни към хоризонталните предложения на комисията, например онези отнасящи се до оценките и задължението за докладване. Освен това, докладчицата изисква и хармонизирани графици по процедурата в парламентарната комисия. С удоволствие ще си взаимодейства тя с докладчиците в сянка очаква техните предложения и обратната им връзка. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря, господин Бекер. Благодаря за това, че замествате госпожа Холмайер. По този начин успяваме да спазим графика по важните досията. Сега докладчиците в сянка от името на социалистите Сесил Енге. Е, Благодаря ти, Клод. Бих искала да благодаря на колегата за това, че представи позицията на госпожа Холмайер. Надявам се, че ще работим в дух на сътрудничество. Сигурността, за да се постигне, би трябвало да се ползва с координация от страна на всички държави членки. Искам да спомена следното. По-добрата сигурност е свързана не само с справянето с проблемите, но и с превенция. Затова моята група ще внесе изменения. И част от тях ще бъдат насочени към това да се укрепи превентивния подход. Искаме да има преки мерки за оценка на първопричините особено по отношение на радикализацията. Ще говорим за укрепване на превентивните политики, особено по отношение на тези лица, които са по-уязвими. Вие споменахте фонда, имаме нужда от марш за държавите членки, за да можете да действат, да се преборват с проблема и да гарантират превенцията. Ние смятаме, че гъвкавостта трябва освен това да е свързана с прозрачност. Има някои принципи, които би трябвало да се следват. И то безусловно. На следващо място, още нещо много важно за нас човешките права. Човешките права трябва да са в сърцевината на всяка една дейност, която започваме. Какво означава това? Когато говорим за финансова помощ, тя не трябва да се от отпуска на хора, които не могат да докажат, че зачитат минималните стандарти за човешките права. Не може да се. Всъщност, в нашата комисия разглеждаме едно общо предложение за реда и законността и аз вярвам, че ще можем да стигнем до пресечни точки там и мисля, че ще можем да сътрудничим по един добър начин в идните няколко седмици. Благодаря, Сесил. Кой друг е тук сега? Другите докладчици в сянка май ги няма. Господин Фанц, от името на Зелените, заповядайте. Вие сте докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Принципно сме на прав път. Имам въпрос по член 3. Тук, според мен, се говори за мерки, а не за намерения или проекти. Защо думата проекти е била заменена с думата мерки? По член 3а се предвижда предимно засилено взаимодействие между полицейските сили в държавите членки, но според мен трябва да има тематични аспекти. По въпроса за финансирането на програми за борба срещу расизма, на ниво полиция. Тук не би ми се искало да остане една толкова обща формулировка. Ще трябва по-конкретно да назовем различните форми на расизъм. Ще трябва да упоменем също и справянето на Европа с миналото и с национал-социализма. В това отношение мисля, че трябва да има адекватно обучение за полицейските сили. Това е много важно, според мен, като се има предвид случващото се в Европа. Друг акцент трябва да е борбата срещу киберпрестъпността. Това, според мен, е от голямо значение. Радваме се също, че в доклада се предлагат и мерки за защита на подаващите сигнали за нередности. Благодаря, господин Франц. Някой друг от докладчиците в сянка Обръщам се към комисията тогава. Комисията не иска да каже нищо. Господин Бекер, нещо друго и вие не желаете. Добре, благодаря за това, че заместихте. Колегата, крайния срок за внасяне на изменение е 6 декември. Благодаря, господин Бекер, още веднъж за това, че замествате госпожа Холмайер. Благодарни сме. Точка 12 се отлага, наложи се по причини извън нашия контрол. Ще трябва да направим пауза. За колко време? 10 минути. Пауза от 10 минути. В 10 часа ще продължим работа. Um, наложи се точка 12 да бъде отложена по причини извън нашия контрол. Докладчика поиска да има отлагане. Правим пауза до 10 часа. Извинявам се. 10 часа продължаваме. Sorry, I an Okay. Dear colleagues, just a... Уважаеми колеги, актуална информация. Престои точка 13. Създаване на фонд обежище и миграция. Чакаме обаче Мириам Дали. Тя е координатор в рамките на комисията МВИ. И там има гласуване и ще изчакаме то да приключи, за да може тя да дойде. Моля, всички да почакат още няколко минути и когато тя приключи, ще се появи. Извинявам се, че закъсняваме. Вероятно знаете, че в други комисии има нелеко гласуване. Тя е координатор по една точка. След малко ще дойде. Благодаря. Uh, Уважаеми колеги, благодаря за търпението. Благодаря ти, Мириам, за това, че с бърза крачка се върна при нас. Благодаря за търпението още веднъж, колеги. Благодарни сме. Знаете, че имаме координатори и в други комисии. Имаме колеги, които работят в други комисии. Благодарим ви още веднъж за проведеното търпение спрямо колегата. Тя участваше във важен вод в друга комисия. Сега ще представим проекта на доклад относно многогодишната финансова рамка. Без да се бавя повече, Мирием, заповядай. Благодаря, господин председател. Извинявам се за това, че закъснях. Благодаря на колегите за разбирането. Нека да се опитам да си поема дъх. Дано да не ти отнеме твърде дълго, каза председателя. Това е като състезанието Strictly към Dancing. В момента нашето заседание прилича на това състезание. И така, нека да повторя. Става дума за представяне на проекто доклада за фонда за убежище и миграция. Това е една от структурните програми в рамките на следващата МФР. Заповядай. И така, аз съм докладчик по този регламент за създаването на фонд убежище и миграция в рамките на следващата МФР. Е, искам да кажа следното. Европейския съюз би трябвало да изпълни своите обещания. Започвам с принципа за солидарност и справедливо споделяне на отговорността. На второ място укрепване и развитие на общата европейска система за създаване на обежище, създаването на легални канали за миграция, насърчаване на интеграцията и социално приобщаване и накрая по-стойчива политика на връщанията. Незаконната миграция не е предизвикателство, с което трябва да се справят само държавите членки на първа линия на натиска пристигането на мигрантите, независимо дали са економически или не, не може да се постави само на плещите на граничните за ЕС държави. Това е предизвикателство за Европейския съюз в неговата цялост. Бих казала, че това е даже глобално предизвикателство. Целта на фонда Обежище и миграция е да имаме бюджет. Комисията предлага 10,4 милиарда евро тези средства трябва да са насочени към справянето с предизвикателствата по отношение на интеграцията, убежището и миграцията. Аз искам да гарантирам, че тези пари ще допринесат за постигането на целите. Съответно, трябва да има подкрепа за държавите членки и за техните действия и мерките, които те предприемат, за да се справят с трудностите, които възникват по отношение на миграционния процес. Аз съм от Малта. Ние сме на първа линия на миграционния натиск. При нас идват мигранти, които пътуват плават в негодни за употреба лодки по пътя към Европа и ние знаем какво означава да се справяме сами с такъв голям брой мигранти. И аз знам колко е важно да се демонстрира солидарност с другите държави членки, когато те са изправени пред подобен натиск. В моят доклад централно място заема въвеждането на минимални проценти за всяка една от целите в рамките на националните програми и в рамките на тематичния раздел. Аз смятам, че трябва да има минимум 20% от финансирането за всяка една от целите. Естествено, въвеждаме елемент на гъвкаво за държавите членки, що се отнася до разпределението на средствата, но аз не смятам, че гъвкавостта трябва да влияе негативно на различните цели. Гъвкавостта трябва да е обвързана с мерки, които са насочени към справедливото разпределение на ресурсите. Освен това, трябва да са обвързани всички тези неща и с гъвкавостта и прозрачността на глобално ниво. Освен това, предлагам таван за 5% по отношение на средствата за трети страни. Мисля, че средствата трябва да са насочени към насърчаването на споделянето на отговорност между държавите членки. Това се вижда от моите изменения. Хората, които пристигат в Европа, имат нужда от адекватно приемане и от помощ и достъп до адекватни процедури за предоставяне на международна закрила. Тук искам да спомена най-вече онези, които са непредружавани непълнолетни, онези, които са станали жертви на сексуално и друго насилие. Е, бързото преместване трябва да бъде приоритет. Е, Фонда се покрива от регламента за общите разпоредби, но аз смятам, че принципа на партньорство трябва да е неразделна част от този регламент. Местните и регионалните власти, които работят е, на първа линия с кандидатите за закрила трябва да бъдат подкрепени и техните усилия трябва да бъдат насърчени. В тази връзка предлагам нов член, за да се гарантира тяхното участие. Освен това, искам да подкрепим и международните организации, които помагат на държавите членки да се справят ефективно с миграционния натиск на различни места. За доброто интегриране на мигрантите и бежанците трябва да има мерки в рамките както на тематичните програми, така и на така наречения тематичен инструмент. По този начин ще помогнем на онези, които се справят с проблемите всеки ден. Освен това, предлагаме едно изменение в страни от регламента там се говори за интеграцията. По-настоящем няма достатъчно безопасни канали към Европа, които да представляват альтернатива за онези хора, които предприемат рискованите пътувания и които имат нужда от закрила. Затова аз искам да подсилим възможностите, които съществуват. Трябва да откликнем на предизвикателствата, които възникват с оглед на економическата и финансовата криза. За да функционира системата в нейната цялост, трябва да има и една стабилна система на връщанията, която да е хуманна. Ето защо ние трябва да откликнем на своето задължение, да защитим онези хора, които имат право на международна закрила и също време да върнем онези, които нямат право да бъдат в Европейския съюз. Това е точно толкова важно, колкото и първото, за да може системата да функционира добре действията и взаимоотношенията ни с трети страни би трябвало да бъдат финансирани по силата на този фонд. Предлагам, както вече казах, тавана да е 5% за тези цели от общите средства. Ако искаме фонда да подкрепи действия по отношение на трети страни и действия в трети страни, те трябва напълно да отговарят на външните действия на Съюза и на инструмента за външно финансиране. В заключение искам да спомена, че Европейския парламент в ролята си на съзаконодател, когато изпълнява своите контролни функции спрямо комисията, би трябвало да получава достатъчно добър достъп до информация, в частност по отношение на показателите. Както и освен това във връзка с а, различните доклади за това доколко целите са изпълнени. Готова съм да чуя сега позициите на докладчиците в сянка и съм готова да продължа работата в дух на сътрудничество. Благодаря. Благодаря, госпожо Дали. Нека сега да чуем докладчиците в сянка от името на НП господин Коелев, Заповядайте. Because... Благодаря, господин председател. Господин Ленардс и има важна работа в Комисията по заетост едновременно. За мен е чест да говоря от негово име по доклада на госпожа Дали. Господин Ленерц иска да благодари на госпожа Дали за свършената до момента работа и в частност за приобщаващия начин, по който пристъпва към работата. Като цяло в текста има положителни аспекти и групата ще стъпи на него, за да работи господин Ленърц е, благодари на докладчицата за това, че говори за солидарност е, и споделена отговорността от държавите членки при разпределението на фонда. Някои държави членки в момента искат да се отклонят от този принцип, а това е, всъщност е гръбнака на нашата европейска система за убежище и миграция. Важно е това да се подчертае <clears throat> и да се подчертае като е, специфична цел на фонда. Освен това, господин Ленърц е, приветства усилията на е, докладчицата да се спре на национални проблеми. Завръщането на нелегалните иммигранти е важно, но все пак той споделя мнението на докладчицата за 40% като процент за връщане на незаконни мигранти. Това е настоящето предложение на комисията. Като цяло комисията предлага едно справедливо разпределение на средствата по фондовете. Както ако трябва да посочим кои са бъдещите предизвикателства, тази рамка трябва да бъде достатъчно гъвкава. Ето защо господин Ленард не смята, че предложеното намаление на минималните стойности за разходите отговарят на целите на фонда. Той смята, че е, въпреки цялата система е, за конкретно финансиране, основано е, на конкретните нужди, трябва да остане. Господин Ленард се приветства усилията на докладчицата за стрикно регулиране на финансирането спрямо трети страни. Тъй като в момента говорим за засилено сътрудничество е, за е, регионален принцип, ние не трябва да ограничаваме трети страни. Тък му обратното и други страни е, трябва да могат да кандидатстват за средства по фонда, когато има положителни аспекти по справяне с кризата, свързана с миграцията. Очаква се полезно сътрудничество с госпожа Дали, с докладчиците в сянки, с всички останали членове на настоящата комисия. Председателя, благодаря Карлос. Кристина, докладчик в сянка от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател. Благодаря за информацията. Що се отнася до конкретния фонд, виждаме, че има голямо увеличение на средствата. Аз имам конкретни становища за това как трябва да се разпределят средствата. По отношение на тези 40% за връщания, мисля, че тези средства трябва да бъдат увеличени, като се има предвид, че много хора са влезли незаконно в нашите страни и най-вече в Швеция, където аз живея. Имаме нужда от доста помощ за връщанията. На следващо място по отношение на законните пътища можем да обсъдим надълго този въпрос. В Швеция и не само в Швеция имаме доста начини за влизане в Европейския съюз законно. Имаме директивата за синята карта, имаме квоти за бежанци и така нататък. Интеграцията е друг важен въпрос, където можем да подсилим фонда. Целта е да се интегрират по-добре хората, които идват в Европа, за да могат те да станат част от нашите общества по един по-добър начин. Трябва да има малко по-голям ред в това отношение. Това са моите виждания по този въпрос. Благодаря. Uh, председателя, не мисля, че в момента присъства друг докладчик Сянка. Някой друг иска ли да вземе думата? Сесил? Сесил Кянге? Благодаря. Искам да благодаря на Мириам за представенето на фонда. Той е изключително важен Искам да се спра на няколко точки, които според мен са приоритетни. В момента положението е сложно и деликатно. Е, някои държави членки, вместо да улеснят политиката е, за интеграция или да предоставят необходимите средства на политиката за интеграция, пристъпват към бюджетни съкръщения. благодарение на Международния валутен фонд ние ще дадем да се разбере, че е, бюджетните съкръщения в определени държави членки трябва да бъдат от полза за организации, които се занимават с обежище и миграция. Защото ако те разчитат само на средствата по фонда, възниква опасност за политиката в тази област. Това трябва да се подчертае, защото в някои държави членки се изоставят налични добри практики. Дори е, се наблюдава връщане назад. Мисля, че ние правим невидими е, много мигранти – а това е обратният резултат на този, към който се стремим. Ние създаваме държава на несигурност. Чрез този фонд можем да се борим срещу подобна тенденция. Друга точка по политиката за връщане. Да, е, трябва всеки да може да се върне, но достойно. Не може е, завръщането да се отдели от борбата срещу дълбоките причини за миграция е, много е трудно да не съчетаем връщането с борбата срещу е, дълбоките причини. Трябва да има програма за прием, както в страните по происход, така и в приемащите страни. И накрая, Мириам, ако не възразявате, определен вид политика за интеграция се разглежда единствено от гледна точка на Министерство на вътрешните работи. С други думи, от гледна точка на сигурността. Защо да не настояваме държавите членки да създадат специално Министерство за управление на този фонд и да разработят същинска стратегия за интеграция? Председателя, благодаря. Благодаря, Сесил. Крайния срок за предложения за изменения е 6. Мириам Дали. Благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите за коментарите и изказванията. Накрая искам да се спра на две точки. Е, е, първо, е, член 27 от Фонда за убежище и миграция представя регламент съобразно предложението на комисията, но аз предлагам изменения, които отразяват позицията на парламента Обръщам се към докладчиците в сянка за подкрепа за тези изменения. Е, второто, което искам да кажа по приложението. Има много изменения по е, това приложение. И ние трябва да имаме предвид и измененията, предложени по регламента. Аз искам е, приложението да бъде същинска част от регламента. Очаквам сътрудничество с докладчиците в Сянка и ви благодаря още веднъж. Председателя, благодаря е, Мириам. Някой друг иска ли думата? Е, е, комисията, комисията поиска думата, но съвсем накратко, ако обичате, съвсем накратко. Да, аз махам, обаче така и не ме виждате. Съвсем накратко. Разбира се, признаваме огромната работа, която видимо е извършена в подготовка на доклада. Вие е, напомняте, че солидарността присъства в предложението на комисията по всички цели трябва да бъдем внимателни. Аз е, не разбирам защо солидарността се предлага като допълнителна цел, но тя може да остане празна цел, защото е, през заселването и трансферите трябва да бъде част от тематичното улеснение и е, за това се настоява. Защо? Защото категориите е, за презаселване ще бъдат променени, ще бъдат част от националните програми, както и тематичното улеснение. По външното е, измерение разбираме целите на докладчика. Ние правим достатъчно за е, правилното приложение на вътрешна политика. За целта обаче трябва и външно измерение. При убежището и миграцията, завръщането и реинтеграцията помагат на трети страни да постигнат по-високо ниво на защита. Това е цел и на парламента, т.е. трябва много повече от 5%. И накрая, господин председател, както казах, в полза и на госпожа Дали, първото, което предлагаме е увеличение на процента на съфинансиране. Може би това е завишено, защото това е инструмент с най-висок процент на съфинансиране. Говореше се за 100% и накрая до 75% и накрая за е, минималния процент 20-20-20 колегата Коейо каза, че нещата се променят през годините, различни са в държавите членки, различни са за отделните цели, така че 20% като средна стойност едва ли е най-интелигентната мярка. Председателя, благодаря. Благодаря на докладчите в сянка за работата им. На колеги пристъпваме е към наш... Говорим за господин Кора. Искате ли да вземете думата? Добре. Хубаво. В такъв случай пристъпваме към електронно гласуване. Колеги, може ли само да ми кажете, ако не си носите картата за гласуване, електронната карта за гласуване, добре, виждам още някой друг. Имам чувството днес, че къде, ви е, къде, къде ви е картата? Енви, извинете, къде ви е картата? Може ли само да ме уведомите, за да отчитам гласа ви? Някой друг? Добре. Добре, пристъпваме към гласуване. Има Добре. Е, е, изменение 12-то, начало на гласуването. Продължаваме да гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 41-во изменение, началото на гласуването. Край на гласуването. Също се приема 44-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Също се приема 45-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 46-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 50-то изменение. Извинете, не. 50 сърцето 8, 7 и 9 са еднакви. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Девето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 55-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 61-во изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 66-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 67-мо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 11-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 71 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 72 изменение, начало на гласуването. 72, нали? Край на гласуването. Приема се. 73-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 74-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 75-то измерение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 76-то измерение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, точка от преамбила 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Е, приема се 14-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 15-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се първо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Е, извинете. Не, не 22, второ изменение. Начало на гласуването по второ изменение. Край на гласуването. Приема се. 23-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 25-то изменение. Начало на гласуването. Приема се. 26 и 27 съвпадат. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 30-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 32-ро изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. На четвърто и 35-то изменение съвпадат. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. 36-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето измерение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 38 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването също се приема. 39-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, по именно гласуване по целия текст. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с, с 31 гласа за, двама против и е, няма въздържали се. Благодаря ви. Поздравления за докладчика. Е, гласуваме за правата на интерсексуалните лица. Е, на, има е, Чухме мнението на политическите групи, представени от координаторите с писмена процедура. Е, ще има устно въпрос по време на пленарното заседание през е, януари, съобразно правило 128, във връзка с устните въпроси е, и ще пристъпим в момента към е, гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, 7 против, няма въздържали се. Това е края на гласуването. Благодаря, колеги. Благодаря ви за търпението е, тази сутрин. Е, колеги, разбираемо пристъпваме към 16-та точка освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджет. Ако обичате тези, които напускат залата, да не вдигат шум. Okay, um, Колеги, продължаваме по дневния ред. Ако излизате, ако обичате, не вдигайте шум. И така. Пристъпваме към 16-та точка от дневния ред. От 16-та е, до 26-та точка е, освобождаване от отговорност по изпълнение на бюджета, различните аспекти по изпълнението на бюджета на агенции на Европейския съюз. Има проекто становище. Е, първо е, давам ав... думата на автора на 11 становища. Първо ще чуем докладчиците в... и ще чуем и докладчиците в сянка. Ако обичате, отново ви моля да запазите тишина, за да може докладчика господин Франц да е, направи своето изказване. Благодаря. Господин Франц, е, ако искате, заповядайте, имате думата. Данке, колеги. Благодаря ви, колега. Уважаеми колеги, както обикновено, Взех предвид заключенията на Европейската сметна палата. Споделям нейната цялостна положителна оценка. На хоризонтално равнище сметната палата установява някои недостатъци, а именно, че различните агенции не комуникират достатъчно добре за обявените си конкурси за свободни места. Освен това, има и проблеми с резервациите, на които е направила проверка Сметната палата. Или по-точно на плащанията. Била е направено в една агенция проверка само на едно плащане през 2016 година. Европейската агенция за обежището ЕАСО е единствената децентрализирана агенция на Съюза, за чийто бюджет Сметната палата не препоръчва освобождаване от отговорност. Още през 2016 година Европейският парламент не освободи тази агенция от отговорност. През октомври тази година бе освободена агенцията за, от отговорност за този бюджет, но продължава да има недостатъци на ниво администрация, назначаване на персонал и обществени поръчки. 10,3% от плащанията на ниво ЕАСО са квалифицирани от палатата като неотговарящи на изискванията. Но благодарение на новото ръководство агенцията е на прав път. Уважаеми колеги, Любопитен съм дали ще препоръчате освобождаване от отговорност на ЕАСО. В сравнение с ЕАСО, в Фронтекс има добро управление, въпреки значителното увеличаване на бюджета и на персонала му. Но тук има проблеми с средносрочното планиране. Вече втора година подред потребността от служители е била изчислена много завишено, което е довело до неосвояване на голям процент от средствата. Освен това има и проблеми с исканията за плащане по съфинансирането в държавите членки защита на правата на човека. Въпреки, че не веднъж сме говорили за този въпрос, новата структура на служителя за правата на човека не разполага с достатъчно персонал и капацитет. Става дума за Фронтекс. Така Фронтекс извършва функции единствено и само по охрана на границите. Не работи за цялостен подход към тази ни политика. Освен това няма и уравновесено представене на половете в управителния му съвет. Само 11 от общо 70 членове са жени. По въпрос въпроса за Еолиса. Тук добре е бил ръководен бюджетът, няма проблеми с документацията, не са завишени и разходите. Но 90% от информационно-технологичните проекти на агенцията са възложени на три консорциума за предоставяне на услуги. Това води до голямо неравновесие. Ако един от оферентите се оттегли, от това може да има катастрофални последици изискванията за спазване на поверителност по отношение на чувствителната инфраструктура. Мисля, че те трябва да се прилагат последователно и по отношение на изпълнители на поръчки от трети страни. Тук продължава да има огромен проблем с, сигурността. Ще изслушам с удоволствие вашите предложения и идеи. Заедно можем да изготвим полезно становище. Благодаря. Благодаря ви, господин Франц. Нямам списък на докладчиците в сянка, за което съжалявам. Сега думата имат докладчиците в сянка. Можете да се изкажете по освобождаването от отговорност на отделните агенции. Роберта Мецола от името на НП. Благодаря, Клод. Благодаря на докладчика, господин Франц за изготвянето на 11-те становища за освобождаване от отговорност за 2017. Във всички тези становища има добра база за по-нататъчната ни работа по тези досиета. Моята група е в подкрепа на повечето от констатациите в становището. Те дават на становищата, те дават вярна оценка на финансовото състояние на агенциите в областта на правосъдието и вътрешния ред. Прав е докладчикът, изисквайки повече прозрачност и публичност при обявяването на конкурси за свободни места в агенциите. Това се повтаря в доста от становищата и го подкрепяме. Имаме обаче някои резерви по констатации в отделни становища. Първо, общият бюджет на Европейския съюз. Тук докладчикът призовава държавите членки да направят разбивка на сумите, за, а, в годишните си отчети за АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност, въпреки че настоящите практики по отчитане са в съответствие с правилата и по двата фонда. Трябва да кажем това на колегите, които сега договарят новия регламент за същите тези фондове за периода 2021-2027. Не мисля обаче, че в нашите становища за освобождаване от отговорност трябва да има такава препоръка. Още повече, че парламентът е един от съзаконодателите работодателите, договарящи новия регламент за тези фондове. Същата препоръка се съдържа и в становището за Евроюст. Изисква се от агенцията да преосмисли ролята и отговорностите на директора и на колежа на Евроюст. Но това е въпрос, който е извън контрола на агенцията. Фронтекс неравно неуравновесеното представяне на половете в управителния съвет на агенцията се дължи на решението на държавите членки, а не на самата агенция. Освен това, ресурсите заделени за служителя и за основни права се увеличиха с годините. Има, разбира се, още какво да се направи, но трябва да отчетем и положителните мерки, предприяти от агенцията, както посочват нашата комисия и парламентът в становището си по въпроса за Европол. Тук констатациите за звеното за сигнализиране на незаконно Съдържания в интернет не са уместни. Не мисля, че трябва да поставяме под въпрос правното основание за дейността му. Еолиса, въпросът във връзка с възлагането на външни изпълнители на информационно-технологични проекти, това се дължи най-вече на липсата на служители в тази област на агенцията. Освен това и мандатът на агенцията не би трябвало да е предмет на становище за освобождаване от отговорност. Има и други такива неуместни констатации. Например, част Регламента за работата на Европейския надзорен орган за защита на данните на оперативно ниво, констатацията за мандата на Агенцията за основни права и констатациите за Фронтекс са пример за такива. Такива мнения трябва да се изразяват и в подходящите становища, не в това становище. Радвам се, че има и препратки към становищата на Европейската сметна палата за отделните агенции. С удоволствие ще работя с докладчика и с докладчиците в сянка през едните седмици. Благодаря, Роберта. От името на социалистите и демократите Катерина Киничи. Благодаря, господин председател. Благодаря на Ромео Франц за работата му по тези становища за освобождаване от бюджетна отговорност на агенциите. Принципно сме съгласни с онова, което предлага той. Като цяло, агенциите в областта на правосъдието и вътрешния ред са изправени пред изключително сложни предизвикателства, свързани с сигурността, миграцията, основните права. Всички тези агенции са взаимосвързани и трябва и надлежно да бъдат координирани. Колегата изказала се преди мен, вече изложи някои размисли. Аз ще се спра по-конкретно върху агенцията Евроюст. Тя играе изключително важна роля в областта на правосъдието и сигурността. В бъдеще ще се включи и европейският прокурор. Той ще се включи в борбата срещу наднационалната престъпност бе рационализирана работата на Евроюст. Прият бе нов регламент. В доклада на Сметната палата и в становището се установяват известни подобрения на ниво отчетност и администрация в Евроюст. По въпроса за Еолиса, изказалата се преди мен колега говори за нея. Без съмнение Еолиса ще трябва в бъдеще да се изправи пред предизвикателствата, свързани с взаимосвързаността на сложни бази данни. Този фактор придобива все по-голямо значение но имам известни съмнения във връзка с констатациите на Сметната палата и на докладчика ни във връзка с прекомерното възлагане на информационно-технологични проекти на външни изпълнители. Като се има предвид чувствителността на дейността на агенцията, тази практика трябва да се избягва. Но както каза и колегата преди мен, тя се дължи на липсата на служители. И накрая ЕАСО Изтъкват се някои проблеми тук във връзка с управлението и финансовата отчетност, но тъй като ЕАСО играе важна роля, мисля, че трябва да вземем предвид два момента. Трябва да подходим и внимателно към решението, което ще вземем. Според мен тази агенция е на прав път, що се отнася до работата по проблемите им Добре е, че бе сменено ръководството. Новото ръководство пое редица ангажименти в отговор на констатациите на Сметната палата. Ангажименти за установяване на добра система за вътрешен контрол. На прав път е агенцията, според мен, работи по проблемите си. Трябва да имаме предвид това, когато вземаме решението за освобождаването и от бюджетна отговорност. Аз лично ще направя всичко възможно, за да си взаимодействам с докладчика. Уверена съм, че ще го направят и докладчиците в сянг. Това е всичко от моя страна. Thank you very much, Katerina. I think that's it for the... Благодаря, Катерина. Това бяха присъстващите в залата докладчици в Сянка. Някой друг иска ли да се изкаже? Бях на срещата на агенциите от областта на правосъдието и вътрешния ред в Вилнюс. Толкова много са агенциите в тази област. Много интересно бе да чуем тяхната гледна точка. Тя до голяма степен се припокрива и с общия курс, който очертаха колегите Францки, Ничи и Мецола. Мисля, че агенциите оценяват подкрепата на членовете на комисия Либе. Ще се спра върху някои въпроси, които бяха повдигнати във връзка с освобождаването им от бюджетна отговорност от колегите. По въпроса за Евроюст – според мен, бюджетът им е несъразмерно нисък в сравнение с този на другите агенции. Те ще влязат един вид в ролята на прокурор, след като Европол и останалите агенции са приключили разследванията си. Затова би било и логично да се предостави на Евроюст разумен бюджет. Трябва да се разгледа този въпрос – Обръщам се към теб, Катарина. Подробно беше обсъден този въпрос на срещата на агенциите от областта на правосъдието и вътрешния ред. Реформите в ЕАСО все още текат разследванията в ОЛАФ. Господин Франц участва в тази среща. Сигурен съм, че ще продължите да следите въпроса отблизо. Продължават реформите в ЕАСО. Вече са предприяти някои добри действия в тази агенция. Действия така необходими в момента. Госпожа Мецола и други колеги следят отблизо положението там. Продължете да го правите, но както каза и госпожа Киничи, трябва да сме внимателни. Има и някои други въпроси във връзка с освобождаването от бюджетна отговорност които бяха повдигнати до тук, но сега няма да се спирам върху тях. Ще направим всичко, господин Франц, което ще ви е от полза при работата ви. Няма друга комисия, която да работи по освобождаването от бюджетна отговорност на толкова много агенции. Благодаря ви, че се заехте с тази задача. Няма други желаящи да се изкажат. Господин Франц, искате ли да направите заключително изказване? Благодаря на колегите за предложената помощ. Ще се възползвам от това предложение и с удоволствие ще продължа да работя по тези становища. Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на изменения е 6 декември. Продължаваме с точка 27 представене на проекто становище за създаването на инструмент за предприсъединителна помощ ИПП-3. Докладчик е колегата ни Бодил Валеро. Мисля, че тя точно сега влиза в залата. Ще ни дадем време да се настани спокойно и след това ще продължим. Okay, I thought I was very early. Мислех, че съм дошла прекалено рано, защото по програма е предвидено да започнем в 11.10 по тази точка. Извинява, изведнъж пак ускорихме работа. Доста бързо стигнахме до точката преди твоята. Готова ли си? Не бързаме, спокойно. Не бързаме. Предстои да ни представиш проекто становището за създаването на инструмента за предприсъединителна помощ. Ще се изкажа на шведски, моля сложете си слушалките. Благодаря, Бодил. Имаш думата в момента, в който си готов. Nu talar vi om det här inrättandet av instrumentet för stöd inför... Става дума за създаването на така наречения инструмент ИПП-3, инструмент за предприсъединителна помощ. Става дума за редица държави. Те са споменати Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Черна гора, Турция, бивша Югославска република Македония – и така нататък. Те са споменати в приложението. Има три важни въпроса, които трябва да бъдат обсъдени тук. На първо място ИПП-3 трябва да бъде част, неразделна част от новата стратегия за Западните Балкани и трябва да отразява освен това онова, което се случва в нашите отношения с Турция. Освен това, трябва да се хвърли мост между съществуващата нормативна рамка, държавите трябва да бъдат подготвени и трябва да получат помощ по отношение на присъединяването. Освен това, трябва да получат помощ и в други области, свързани с европейските политики. Например, климата, той е особено важен, миграцията и по-сигурна Европа, освен това. Ако погледнем на следващо място конкретното предложение, Моята отправна точка е била да се опитам да избегна тук да няма припокриване с други фондове и други средства. По отношение на миграцията и сигурността, например, да видим сега дали ще си намеря съответната страница. Майя намерих. И така, тук има много фондове, които се припокриват. Искаме да можем да имаме достатъчно средства за сигурност, за миграция и за граничен контрол. В тези области обаче вече има нов фонд за защита на границите, така наречен интегриран фонд. Имаме фонд за убежище и миграция, имаме и укрепения фонд за вътрешна сигурност. Съответно, тези пари би трябвало да отидат за процеса на предприсъединяване и за социалната кохезия в страната? Защо трябва да отиват те за наблюдение на границите, например, и за миграцията? За това аз предлагам да заличим тази част. На следващо място, мисля, че би трябвало да се постави акцента върху укрепването на принципите на правовата държава, демокрацията, защитата на човешките права. Трябва да укрепим публичната администрация и нената ефективност да гарантираме, че има сближаване на законодателството спрямо това на Европейския съюз. Трябва да укрепим економическото и социалното развитие, както и социалната интеграция. Освен това би трябвало да укрепим както териториалното, така и през граничното сътрудничество. Мисля, че средствата трябва да отиват точно в тези, всички тези области. Аз съм направила редица изменения към това предложение. Мисля, че се поставя твърде голям акцент върху миграцията и граничния контрол. Затова аз поставям акцента върху всички тези въпроси, които току-що очертах. На следващо място. Предлагам да включим и други уязвими групи, като ромите, например. Много е важно да се укрепят обществата и да се каже подкрепа за различните общности в съответните страни. Мисля, че трябва да гледаме малко по-социално на тези държави не да обръщаме толкова внимание на граничния контрол. Целта, в крайна сметка, е да създадем възможности за растеж в тези трети държави, да има социална интеграция, да има сплотеност. Много е важно, освен това, да укрепим начина по който държавите работят по отношение на принципите и ценностите, които са водещи за нас в Европа. Необходимо е да заложим на интеграцията и на последно място, още един акцент, трябва да инвестираме в младите хора. Трябва да има по-добро образование за тях – освен това, трябва да има взаимно признаване на дипломите, на уменията, защото по този начин ще се улесни много по-добре нашето бъдещо сътрудничество. Благодаря. Uh, Благодаря. Имаме един докладчик в сянка, госпожа Хюсменова. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Валеро. Аз напълно споделям всичко това, което тя изрече. Намирам за изключително важно, че инструментът за предприсъединителна помощ ще бъде е, самостоятелен инструмент и през новата многогодишна финансова рамка и ще започне да се прилага от 1 е, януари 2021 година. Този инструмент е уникален с това, че допринася конкретно за подготовката на страните кандидатки и за членство в Съюза както с финансова, така и с техническа подкрепа. Инструментът цели постигането на прогресивно и позитивно развитие на държавите и допринася в изграждането на експертен опит, създаването на работни места, изграждането на умения и социално сближаване. Не по-малка е ценността и на насърчаването на териториалното сътрудничество чрез трансграничните програми, програми за транснационално и междурегионално сътрудничество по линия на този инструмент, те именно създават стабилни партньорски отношения, изграждане на доверие и добри съседски отношения, което е изключително ценна последица, особено за региона на Западните Балкани и за диалога ни с Турция. И като отчитам важността на всичко, което беше изброено тук, аз очаквам да работим конструктивно по становището на комисия ЛИБЕ и благодаря още веднъж на докладчика госпожа Валеро за нейната работа, която тя представи днес. Благодаря. Благодаря. Ако никой друг не иска да каже нещо, Будил, искаш ли ти да кажеш няколко думи в заключение? Господин Нач всъщност иска да се изкаже преди вас. Благодаря. От името на господин Шогор ще прочета онова, което той иска да каже. За съжаление му се налага да отсъства. Каква е позицията на НП? Е, инструмента за предприсъединяване е един мощен инструмент за промени в държавите членки. Знаете, че Европейския съюз иска да упражнява ефективен контрол, не на последно място по отношение на Шенген. До сега Европейския съюз защитаваше ефективно ценностите си в процес преди държавата да се присъедини. Не можем да кажем същото обаче за процеса след присъединяване. Искаме промените в страните, които искат да станат членове на Европейския съюз, да са необратими. Тази задача обаче не е лесна за постигане. Ето защо е много важно реформите в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки да бъдат подкрепени тези реформи трябва да бъдат ефективни, ефикасни и да се справяме по-добре с съществуващите предизвикателства. Господин Шогов приветства допълненията на докладчика във връзка с демократизацията, защитата на основните права, независимостта на правосъдието, прозрачността, борбата срещу корупцията, организираната престъпност, за да се хвърли мост към фундаменталните ценности на Съюза, господин Шогор би предложил да се подсилят условията по този инструмент ИПП-3. Как да стане това? Чрез даване на възможност на комисията да замразява тази предприсъединителна помощ в случай, че има сериозни и трайни нарушения на принципите на демокрация, върховенство на закона, зачитането на човешките права и основните свободи както всичко това е очертано в споразуменията, които държавите сключват с Съюза. Като се има предвид е, неодавнашната история на Западните Балкани, знаете какви трагедии се разиграха там. Ние имаме задачата, наистина, задължението да подкрепим отношенията между малцинствата в този район, добросъседските отношения и регионалната економическа интеграция. Не сме съгласни с предложението на докладчика да се елиминира финансирането, обаче за управлението на границите и за сигурността под претекст, че новите три фонда покриват точно тези аспекти. Знаете за кои фондове говорим. Тези фондове могат и да покриват подобни области, но основната им цел е да бъдат насочени към държавите членки, а не към страните, за които говорим в рамките на ИПП. Ние, въпреки всичко, сме за това да се включат е, мерки за защита, що се отнася до припокриването. Не би трябвало една и съща мярка да се финансира два пъти от различни инструменти. Господин Шогор очаква с нетърпение допълнителната работа с е, докладчика по това досия. Благодаря господин Нач за това, че представихте становището на докладчика всяка господин Шогор, казва председателя. Госпожа Ярока, искате ли да кажете нещо? Разбирам, че искате, заповядайте. Само ако е възможно, господин председател. Естествено, че е възможно, казва председателя. Искам да подчертая нещо, тъй като е, преди малко излязох, започна среща посветена на Западните Балкани. Аз участвам от името на парламента. Много се говори в Западните Балкани за това как се използват тези фондове, дали се използват достатъчно добре. Разбирам, че има много други фондове, които са насочени към това да се реши проблема с бедността. Само, че в държавите от Западните Балкани няма експертен опит, няма капацитет за това как да се оползотворят средствата. Това разбирам от разговорите ми с представителите на тези страни. Затова би трябвало да започнем да ги подкрепяме по един много по-добър пряк начин, защото парите дори да станат повече не се оползотворяват, не се реализират на практика, така че проблемите само се натрупват. Когато държавите не знаят какво да правят, ние би трябвало да им помогнем и би трябвало да споделяме добри практики в рамките на платформа за обмен на добри практики. Защо да не им предложим и нещо като пакети за решаване на проблемите? Какво имам предвид? Например, що се отнася до бедността или по отношение на основните права, аз мога да предложа конкретни стъпки. Ние имаме солиден опит. Например, за справяне с трафика на хора. Защо да не предлагаме конкретни стъпки на тези държави, когато им отпускаме средства за решаване на точно тези проблеми? Благодаря на всички. Аз работя с господин Шогор по тези теми. Благодаря, каза председателя, за вашия принос. Преди да дам думата на Будил, за да направи заключителни коментари, ще чуем и комисията, естествено. Добър ден на всички. Благодаря, господин председател. Комисията приветства становището на госпожа Валеро. Тя отдава голямо значение на ИПП като инструмент за дългосрочно инвестиране в бъдещето на страните от Западните Балкани и Турция. Отбелязваме си, че поставяте акцента върху социалното приобщаване, социалната защита, насърчаването на равните възможности, интегрирането на марганизираните общности. Ние знаем, че това са приоритетни области не само за вас, всъщност и ние отдаваме значение на тях и ако погледнете проекта на регламент, ще видите, че някои от тези области са описани много точно в рамките на тематичните приоритети. В анексите, например, имаме подробно описване на тематичните приоритети. В конкретна цел А, върховенство на закона, ще видите, че споменаваме някои от вашите области, например международна закрила, равни възможности, защита на мигрантите. В приложение 2 цел Д ще видите, че се говори за социо-економическо развитие, някои подтематични приоритети вървят точно в вашата посока, именно по защита по-засилена социална защита. Съгласни сме освен това, че трябва да се избегне при покриването на инструменти и фондове насочени към миграцията. Затова ние споделяме виждането, че когато подготвяме МФР, е, би трябвало да отчетем този факт и ето защо ние е, написахме една обяснителна бележка е, точно в тази посока – за това как да се съчетая този фонд с фондовете за защита на границите, обежището, иммиграцията и фонда за вътрешна сигурност. Ако искате да получите малко повече информация точно в тази връзка, сме готови да я дадем и очакваме с нетърпение бъдещото ни сътрудничество. Благодаря на комисията, каза председателя и сега Будил Валеро. На английски е, благодаря на всички онези, които се изказаха. Очаквам с нетърпение вашите изменения. Разбирам, че ще има такива. Беше много интересно да чуя вашите коментари. Крайният срок за внасяне на изменения е 3 декември в 5 часа след обед. След това ще разгледаме измененията, естествено. Гласуването в комисията ще бъде на 10 януари. Поне по-настоящем е така. Благодаря. Благодаря, уважаеми колеги. Можем да преминем към точка 28. Тук ли е докладчика? Чакаме господин Нидер Мюлер да се появи. Точка 28 е Агенция на Европейския съюз в областта на обежището. Може би ще трябва да направим кратка пауза. Току-що ми казват, че би трябвало да направим пауза. Извинявам се, ще направим пауза от 10 минути, за да дадем възможност на господин Нидер Мюлер да дойде. Извинявам се, че тази сутрин се наложи да имаме толкова много паузи, но колегите гласуват на различни места, изказват се освен това в различните комисии, затова се извинявам. Господин Нидер Мюлер е на път. Also, we, we, we're, we're running uh, между другото, добре сме от към времето, което е предвидено за обсъждане на различните точки. Имаме достатъчно време. Ще започнем скоро точка 28. Благодаря. Dear colleagues, thank you for your patience. We can begin on... Благодаря за търпението, колеги. Започваме по точка 28. Агенция на Европейския съюз в областта на обежището. Ще чуем докладчика господин Нидермюлер, който ще представи проекта по този нов актуализиран мандат за тази агенция за обежището. В нормални обстоятелства би трябвало да говорим за проект на доклад, но всички процедурни стъпки трябваше да бъдат попроменени в този невиждан до сега случай. Какво имам предвид? Има изменено предложение на комисията към съзаконодателите с същия номер. Макар, че нашата комисия вече прие своя мандат през 2016 година и освен това вече са се провели междуинституционалните преговори. Имаше даже временно споразумение през 2017 година. Докладчика от името на парламента и неговия преговорен екип вече предупреди комисията и съответния комисар, както и австрийския посланник, за това, че парламента стои, отстоява своята позиция и временното споразумение. Призоваваме тези институции, съвета и комисията, да приемат бързо разширения мандат на Агенцията на Съюза за предоставяне на обежище. Е, ще трябва да споменем и срещата с комисария и представители на съвета, която се проведе тази сутрин за пътя напред. Доклада ще, докладчика, извинете, ще ни даде информация. Благодаря, господин председател. Това досие има дълга предистория. Вие сам го споменахте. Знаете, че постигнахме споразумение, политическо споразумение с Малтийското председателство. Това се случи през юни 2017 година. След това дълго време нищо не се случи. През декември, 2000, септември, извинете, 2018 година Европейската комисия представи ново предложение в рамките на същата процедура. Това е прецедент. Нещо подобно никога не се е случвало да има ново предложение със същия номер. След като парламента вече беше приел своя мандат. За да може ние да реагираме официално на предложението на комисията, ние трябваше да преминем през значителни процесуални трудности и трябваше да внесем известни промени в рамките на вътрешния ни правилник – през юни 2017 година имаше, знаете, временно споразумение между законодателите. Текста беше прият на техническо ниво, имаше след това консолидиран текст, имаше преамбилни точки и текста беше готов за приемане. Въпреки това обаче комисията отвори този текст отново, наруши временното споразумение – мисля, че това, което направи комисията по никакъв начин не приближава са законодателите към приемането на регламент в рамките на настоящия мандат на парламента. Точно обратното. Сега ще е много по-трудно да се приеме предложението и приемането му ще зависи от напредъка по други досиета в рамките на общата система на предоставяне на обежище, за да може тази агенция в областта на обежището да започне да действа максимално бързо. Би трябвало да се зачете временното споразумение, постигнато по време на Малтийското председателство. Освен това, би трябвало да се започне бързо работа на техническо ниво, за да се разгледа и текста в така наречените квадратни скоби във връзка с временното споразумение. Целта е да има окончателно приемане на текста. В а, своя меморандум за обяснение комисията обяснява, че е включила текста в, а, на временното споразумение, но всъщност предложението на комисията сега променя духа и буквата на приятите разпоредби. И още по-важно, Е, моята собствена оценка, но и не само тя, показват, че ако се приемат е, предложените промени, то комисията де-факто ще отвори вратата за повторно отваряне на други разпоредби. Предоставянето на техническа помощ, е, разпоредбите свързани с защита на данните, както и някои други инструменти и разпоредби. С други думи, мисля, че изменението на комисията може да доведе до отваряне на целия текст и да доведе съответно до преддоговаряне на временното споразумение. По всички тези причини стигнах до заключението, че предложението на комисията води до сериозни промени в мандата на агенцията и нейното бъдещо функциониране. И като си има предвид колко спешна е необходимостта от такава агенция, мисля, че промените, които се предлагат, ще поставят на карта нашето съвместно решение. А то беше взето благодарение на компромис между съзаконодателите. Наистина съм удивен, че комисията отново поставя на масата такова предложение. В заключение искам да кажа, че трябва да се зачете временното споразумение, постигнато в рамките на Малтийското председателство. Това е единственото е, устойчиво решение. Работата по текста в квадратните скоби трябва да започне максимално бързо. Трябва да се зачете текста на предварително постигнатото споразумение – вие споменахте, господин председател, че имахме кратко заседание тази сутрин с комисара Врамополос. Имаше и представители на австрийското председателство. Опитахме се да намерим начин да се придвижим малко напред. Благодаря. Благодаря ти, Петър, за положените усилия, за това, че даде информация на комисията. Ще чуем сега изказвания от името на други колеги от НП е Карлош Коелю. Благодаря, господин председател. Когато говорим за когато говорихме за предложението на комисията от миналия октомври, казах, че според мен имаме споразумение. Доколкото знам, това е първото досие в областта на обежището, до което стигнахме до временно споразумение. Това се случи преди две години. Не знаем защо Европейската комисия избира такава процедура и все още не знаем какво точно иска съвета. Сигурен съм какво трябва да се направи. Необходимо е да одобрим новата агенция на ЕС в областта на обежището и това трябва да се случи преди края на нашия мандат. Тази цел трябва да бъде постигната. Пътя, който е избрал докладчика Нидер Мюллер е правилния и той може да разчита на нашата пълна подкрепа. Новите изменения на комисията ще бъдат разгледани, ще бъдат сравнени с това, което вече съществува. Временното споразумение. Както вече каза докладчика, то е единствената основа, на която можем да стъпим, когато продължаваме работата. Моля всички да работят максимално бързо. Прикавам съвет и председателството да проявят същата отдаденост и да одобрят тази агенция, нова по своя характер, колкото се може по-бързо. Благодаря. Благодаря, отлично. Изказахте голяма подкрепа за спешния характер на това досие. Софи. Аз подкрепям, подкрепям от все сърце и искам да изразя своето безпокойство. Първо, начина по който комисията допусна да се послужи с нея съвета. Не само при промяната на директивата. Това беше абсолютно излишно. В съвета е, се блокира всякакъв напредък по целия пакет за обежищата. Това е безотговорно, това просто е срамно. Погледнете какво е положението. Посред зима хората е, в Гърция е, са принудни да живеят в палатки. Каня съвета да види какво става в лагера в Гърция. Трябва да се намери някакво решение изменение. Защо като парламент ние изобщо допускаме ние изобщо допускаме да обсъждаме тези нови досиета при условие, че съветът отказва какъвто и да е било напредък по убежищата. Защо? Не би следвало като институция да го правим. Председателя, благодаря, Софи. Е, е, блокирането на пакета за убежищата е просто възмутително. Да, благодаря. <clears throat> Някой друг иска ли да вземе думата? Или да дам думата на Европейската комисия? Добре. С това любезно встъпление чухте, че съвета се е послужил с вас. Заповядайте, имате думата. Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Ние на свой ред благодарим на докладчика за приоритета, който е дал на досието и за бързото изготвяне на този проект доклад. Искам благодаря и на господин Нидер Мюлер за предоставената възможност на комисар Абрамополис да разговаря днес с докладчика и с докладчиците в Сянка. Дискусията е била е, конструктивна. Комисията също наблюдава дискусията между законодателите, защото е, може би е, правомощията на агенцията ще бъдат е, много е, съкратени по време на настоящия мандат. Виждаме, че докладчика е, споделя мнението на комисията, че една е, стабилна агенция е стълб за добре функционираща система за убежища, ключов инструмент за солидарност между държавите членки, върху които има миграционен натиск. Затова през е, септември комисията предложи много добре прицелени предложения по изменение на предложението за агенцията. Агенцията трябва да има ясно разписан правни пълномощия, за да може да предостави цялата оперативна помощ, от която се нуждаят държавите членки. Както вече посочихме на заседанието на вашата комисия през октомври, когато беше направено предложението, Измененото предложение не цели да променя е, същината на политическото споразумение, постигнато между законодателите е, миналата година. Ние искаме цяло да се спазва е, това първоначално предложение. С новото предложение ние искаме да надградим първоначалното споразумение, като четем междувременно натрупания опит, особено в Гърция и в Италия. Този опит показва, че трябва да разширим в още по-голяма степен оперативната помощ, която агенцията може да предостави на държавите членки. Поради тази причина се надяваме, че парламента ще приеме тези ограничени промени, има смисъл те да бъдат включени в текста. Накрая, колкото до различните връзки и изобщо връзките с целия пакет по убежищата, за който говори и докладчика, много от тези връзки за момента са в квадратна скоба. Е, според е, комисията е, въпросът трябва да намери бързо техническо разрешение, да има позоваване на налични инструменти, а да не се пристъпва към ускорено приемане на засилни правомощия на агенцията. Комисията очаква преговорите да започнат колкото може по-бързо и ние съответно сме готови да отговорим на всички въпроси на депутатите на техническо ниво. Председателя, благодаря. Не знам дали ще има въпроси. Благодарим ви за изказаната готовност. Петър, имате ли да кажете нещо? Имате ли вие да, нещо да кажете в отговор? Искате ли да кажете нещо по провелата се среща? Няма какво да кажа. Нямам какво да добавя вследствие на срещата е, от тази сутрин. Съгласна съм с казаното от представители на комисията в момента. Тази среща беше конструктивна. Другата седмица ще продължим. Работата си, преговорите са трудни, но парламента винаги се стреми да бъде конструктивен. Ще видим какво ще стане другата седмица. Благодаря. А, нещо във връзка с, с докладчиците по всеки текст от пакета за убежищата. Нещо да кажете, да упресните познанията ни. А, Софи, в момента анализираме темите в много сериозен момент. Надявам се, че ще отчетете това в работата си. Благодаря, Петър, благодаря и докачиците в Сянка за направения принос. Крайният срок за измененията специално за агенцията е 30 декември. Благодаря, Петър, още веднъж. И така, благодаря, колеги. Готови ли сте да пристъпим към 29-та точка от дневния ред? Е, колеги, това е последната точка от дневния ред за тази сутрин. Е, говорим е, за положението в Либия и в райони за търсене и спасяване около Либия. И така, защо предвидихме тази точка в дневния ред за днес? Ясно е, че е, тази точка неколкократно е била включвана в нашия дневен ред. На 10 октомври е, поканихме и външни партньори за обсъждане е, за спешни случаи, платформи в Средиземно море, ситуацията в Либия по принцип, как се отразява положението в Либия. Днес ще е, чуем е, е, кратко становище на правната служба. Ние поискахме представене от правната служба на Европейския парламент законосъобразността на регионалните платформи за дебаркиране и контролираните центрове. Колеги, вероятно сте се запознали с натиска, който се оказва. Аз проведох поредица от срещи с юристите. Ние отново се връщаме на заключенията на съвета през юни. Трябва отново и отново е, да обсъждаме тази тема. Трябва отново да обсъждаме въпроса за търсенето и спасяването в Средиземно море, е, регионалните платформи за дебаркиране в Либия, е, положението на мигрантите, как да се стабилизира то. Сега трябва да помолим Европейската комисия да отговори на въпроса на госпожа Вържия относно положението на бежанците, които са задържани в Либия. Срока беше 1 октомври и миналата седмица тя реши да включи това в дневния ред на нашата комисия. Причините са различни. Е, една от тях е сложната ситуация в момента. Има е, е, влушаване на е, политическото положение, влушаване на сигурността. Говорим е, за е, лагери, където, се извършва, където се извършват самоубийства. има доста желаящи да вземат думата и ще, преди да ви дам, виждам, че първият изказващ се току-що идва в момента върви, идва насам, тъй като е, всички проявиха голямо търпение тази сутрин. Е, е, искам отново да повторя, че някои колеги трябва да гласуват в други комисии. И за това предлагам да започнем първо с колегите, които са тук. И мисля, че така може да протече дискусията. Първо, Започваме с правната служба. Искам само да ви напомня, че ние поискахме е, това становище на правната служба върху регионалните платформи за дебаркиране. Е, но това е в сърцевината и на заключенията на съвета, прияти през юни. Е, това, което съвета прави и това е резултата, който се постига. Първо ще дам службата на представителя на правната служба относно заключенията на съвета за регионалните платформи за дебаркиране и контролираните центрове. Това становище на правната служба е поверително, но очаквам да чуем едно резюме от него. Добре. Даниел, Имаш думата е, за познание със становището. Благодаря, господин председател. Въпреки, че становището беше написано на английски, днес ще говоря на френски. Е, действително, вашата комисия поиска мнението на правната служба относно законосообразността на регионалните платформи за дебаркиране и контролираните центрове, предложени в заключенията на Европейски съвет от 28 юни 2018 година работата беше трудна, просто защото понятията, посочени в заключенията на Европейския съвет, не са достатъчно разгърнати и покриват факти, е, действителност, е, по които, нека признаем, беше трудно да се произнесем. Не знаем как точно функционират тези структури. Първо, разликата между двете понятия – регионални платформи за дебаркиране и контролирани центрове – сами по себе си не са ясни. Според заключенията на Европейския съвет, платформите за дебаркиране вероятно трябва да бъдат разположени извън Европейския съюз, докато контролираните центрове би следвало да работят на територията на Европейския съюз. Това е, можеше да се направи като извод, след като се прочитат заключенията на Европейския съвет. Но възможността за платформи за дебаркиране вътре в самия Европейски съюз също се разглежда разглежда се конкретно от Европейската комисия. В този случай обаче, ако има платформи за дебаркиране в рамките на Европейския съюз, не може да се направи ясно разграничение между двете понятия. Още повече, че целите им са сходни. Според е, заключенията на Европейския съвет трябва е, да се направи е, бързо разграничение между мигриращи се, за да се знае кои от тях би трябвало да получат международна закрила. Така или иначе, основният критерий, който трябва да приложим, когато преценяваме законосъобразността на тези структури е дали са разположени те на територията на Европейския съюз или не. Първо, е, както и да наречем тези структури, нека се спрем първо на онези от тях, които е, са установени на територията на Европейския съюз. В този случай, според нас, трудно бихме могли да открием препятствия пред тяхното разполагане, като си има предвид целта, която им е поставена и която е съвместима с европейското право за убежища. По принцип, такива структури могат законно да бъдат разположени на територията на Европейския съюз. Те приемат мигриращи, независимо от това дали те са спасени на територията на държава членка, включително и в нейните териториални води, или са спасени извън територията на Европейския съюз. На настоящия етап, както казах в встъпителните си думи, няма никакво уточнение за това как точно ще работят тези структури. А, така че правната служба не може е, да прецени точно доколко законосообразни са те. Така че е ясно, че е, тези структури ще бъдат изцяло подчинени на правото на, обе... правото на обежището в Европейския съюз. Така че в нашето становище се спираме единствено за ограничението на свободата на движение на мигриращите на територията на приемаща държава членка е, самото понятие за подобна структура, която приема мигриращи, буди този въпрос. Самото понятие контролирани центрове може би препраща към затворени центрове. От тази гледна точка директивата от 2013-33 за условията за прием на търсещите обежище предвижда търсещите убежище по принцип да имат право да се движат свободно върху територията на приемащи държави членки. Едновременно с това тази свобода на движение може да бъде ограничена, без да бъдат ясно посочени при какви условия ще стане това. Е, казва се само, че тези ограничения не загърбват напълно сферата на личния живот и е, дава възможност е, на лицето да получи гаранции и предимства, предвидени в тази директива. От друга страна, държавите членки е, също могат да наложат на търсещите обежище място, където да отседнат те, е, с решение, което е общо по характер възоснова на принципа или на идеята за създаване на контролирани центрове, където да бъдат групирани мигрантите. Подобна идея по принцип може да бъде съвместима с разпоредбите на правото на Съюза, но пак уточнявам, трябва все пак да се запознаем с това какво точно се предвижда в текстовете, които конкретно се занимават с темата. Е, възниква въпроса и за ограничението на движението в рамките на тези центрове. И отново не можем да навлезем в подробности. Можем само да посочим, че задържането на търсещите обежище може да се разглежда като изключение, предвидено по силата на закона и което да бъде подчинено на принципа за необходимост и съразмерност. Освен това, мярка за задържане не може да се предвижда общо. Винаги е, трябва да се прилага е, след като се разгледа конкретен случай и индивидуалната ситуация. И е, критериите за задържане трябва обаче предварително да бъдат разписани от законодателен текст, в законодателен текст. Това е което можем да кажем на настоящ етап върху настоящи структури на територията на Европейския съюз по а, платформите за дебаркиране, които евентуално биха били разположени извън територията на Европейския съюз. За подобни структури правната преценка на настоящия етап е малко по-сложна. Зависи основно от е, мястото, където са спасени мигриращите, които ще бъдат е, отведени в подобни структури. В, при първа хипотеза, ако те са спасени в териториалните води на страна извън Европейския съюз, тогава тези мигриращи не попадат е, под правния режим на държава членка. С други думи, те са извън приложното поле на европейското право за убежище. Покрити са е, обаче от правото на третата държава, която ги приема, както и от международните конвенции. Например, Женевската конвенция от 1951 година е, за е, статута на беженците. Стига въпросната държава да е ратифицирала конвенция. Повечето крайбрежни страни от район на Средиземноморието са ратифицирали тази Женевска конвенция. Ако обаче Европейския съюз официално или неофициално поема ангажимент за функционирането на подобни платформи извън Европейския съюз, то тези платформи трябва да спазват гаранциите по силата на Женевската конвенция и така наречения принцип за Нора Фульман. Тоест, е, е, такава платформа не може да се разположи в трета страна, която се разглежда като несигурна. Сега, мигриращите спасени в открито море – по принцип, е, тези мигриращи е, не могат да бъдат покрити по принцип от правото на Европейския съюз, защото не се намират на територия на държава членка, не са спасени на територия на държави членки, макар и да са спасени от кораб, е, плаващ под държава членка на Европейския съюз, освен някои специфични обстоятелства, по принцип е трудно да се е, реши, че кора плаващ под е, държава членка, е, под флаг на държава членка, не е непременно разширение на територията на въпросната държава членка. Така че мигриращите, спасени в открито море, могат да бъдат асимилирани с категорията, която току-що споменаха, именно тези, които са спасени извън територията на държава членка. Едва ако мигранта е спасен в териториални води на държава членка, то тогава той попада в обхвата на европейското право. Едва тогава той не може да бъде изпратен извън територията на Европейския съюз, преди да бъде подложен предварително на цялото производство по търсене на обежище. С други думи, трябва молбата му да бъде разгледана и е, всяко е, извеждане извън е, територията на Европейския съюз ще се разглежда като рефульман, което е забранено както от Женевската конвенция, така и от европейското право. С други думи, как е, да се третират молбите за убежище не може да има молба за убежище от мигранти спасени извън територията на Европейския съюз. Много е трудно е, да се предоставят гаранции е, за подобни платформи извън територията на Европейския съюз. Не виждаме как лице спасено е, в териториалните води е, на държава членка, как да бъде препратено то към платформа извън територията на Европейския съюз. Това е становището, то е доста ограничено, просто защото не знаем достатъчно неща за въпросните структури. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси, на които съм готов да отговоря. Okay, thank you very much. I mean, that was a brave attempt. Благодаря ви. Много общи бяха формулировките на съвета през месец юни. А, много бяха общи документите от комисията, затова изискахме това становище на правната ни служба. Та поне направихме един смел опит да обединим косвени доказателства, събрани на местопрестъплението. Центровете за дебаркиране могат да бъдат извън Съюза и на територията на Съюза. Контролните центрове пък трябва да са на територията на Съюза, но вероятно биха могли да бъдат извън нея, като че всичко е възможно или пък нищо – Ситуацията напомня на сюжет от произведение на Кавка. От месец юни насам нищо всъщност не се е променило. Добре бе, че споменахте европейското законодателство на няколко пъти. Мисля, че го споменахте шест пъти. Казахте, че европейското законодателство се прилага на територията на Съюза и в териториалните води на Европейския съюз. Но има проблем с открито море. Не искам да съм циничен, но действително от месец юни насам не сме направили нито крачка напред. Добре е, че нашата правна служба настоява за спазването на европейското законодателство. Днес ще разговаряме отново с представители на ВКБОН и Международната организация по миграция. Разговаряхме с тях и през месец юни. Те работят по изработването на структура. Ще обсъдим също така и положението в Либия. Сега ще преминем към въпроса на госпожа Вержия. За онези от вас, които дойдоха малко по-късно, нека се опитам да обясня какво се опитваме да направим. Опитваме се да си създадем представа за положението в Либия на базата на откъслечната информация, която достига до нас. Госпожа Вержия отправи въпрос към комисията във връзка с бежанците, задържани и блокирани на територията на страната. По-нататък ще разговаряме с комисията по този въпрос, тъй като госпожа Вержия не е тук, но госпожа Спинели искаше да се изкаже по тази точка. По-нататък ще дам думата и на представителя на комисията. Барбара. Мадам Вержа. Благодаря, господин председател. Аз представлявам госпожа Вържия, която не може да дойде днес на нашето заседание. На 4 септември 2018 година тя е отправила писмен приоритетен въпрос до Европейската комисия. Той е подписан от 20 на депутати от различни групи на Европейския парламент. До днешна дата не сме получили отговора на Европейската комисия, въпреки хуманитарната спешност на въпроса. Въпросът се отнася до все по-влушаващото се положение на беженците, задържани в Либия. Има около 8000 беженци мигриращи, е, които са изоставени от международната общност – и е, се е, намират в спешна е, необходимост от закрила, от храна и от здравни грижи. Имаме много точни доклади, които потвърждават, че тези бежанци нямат нито храна, нито вода, Последицата е много случаи на гладуване, както и на а, нелегален трафик а, на хора. Върховният комисариат на ООН за бежанците е заявил, че е, неговото представителство, неговата агенция може да се оттегли от Либия, е, вчера е заета ясна позиция. Посочва се, че е, мигрантите спасени в открито море, не би следвало да се репатрират в Либия. Двата въпроса, които зададохме са следните. Първо, е, какви действия възнаверява да е, предприеме Европейската комисия, за да осигури евакуацията на е, бежанците, които са със статут на затворници в Триполи, как смята да ги настани на сигурно място? Получихме отговор от господин Гранде, но комисията мълчи. Е, е, втори въпрос. Е, Европейската комисия възнамерява ли или не да преустанови временно подкрепата и гаранциите за, бел... за либийската брегова охрана, за да могат заловените в открито море лица да не бъдат върнати на място, където живота им е в опасност. Благодаря. Uh, Благодаря, Барбара, че ни представи въпроса. Сега Нека чуем разяснения и актуална информация от комисията от името на ГД Правосъдие и вътрешен ред. Госпожа Мишел Авино, специалист за Либия от тази дирекция сред нас. Нека кажа нещо преди да съм забравил. Продължавате ли да използвате формулировката контролирани центрове? Не осъзнава ли комисията как звучи това? Има и други думи, които ни напомнят за историята, които също започват с буквата К, за които напомня тази формулировка. Звучи зле, но може би можем в един момент да я обсъдим. Не звучи като формулировка, която ще бъде възприета, дори и може да представя Европейския съюз в доста лоша светлина. Но може би това е само мое лично мнение. Една такава формулировка би представила Европейския съюз уж основан на ценности в по-различна светлина. Можем да се върнем на това по-нататък. Исках да го кажа сега. И сега нека получим актуална информация за предложението как върви работата по него. Благодаря, господин председател. Първо, въпросът на парламента е на процес приемане в комисията. Скоро ще ви изпратим отговора си. Нека сега ви предоставя актуална информация за положението в Централното Средиземноморие и по-точно за издирвателните и спасителните операции. Някои цифри. Общият брой пристигнали към 21 ноември е 22 000 541 души. Това е с 80% по-низко в сравнение с същия период през 2017. Не бива да забравяме, че издирвателно-спасителните операции са уредени от международното право. Европейският съюз няма право да ги координира или да определя мястото на дебаркиране. Разбира се, Европейският съюз ще продължи да действа в рамките на компетенциите си, предоставяйки техническа и оперативна подкрепа на държавите членки и опитвайки се в дългосрочен план да улесни намирането на осъществимо решение. През изминалите години, освен това, капацитетът за координиране на издирвателно-спасителните операции се увеличи значително благодарение на важния принос на крайбрежните държави, благодарение на съвместните усилия на европейските гранични и брегови охрани, както и благодарение на съвместните морски операции като операция София. За това допринесе и много добрата работа на НПО. Имаше и съвместна операция, ръководена от европейските агенции за, граничен, за гранична и брегова охрана. Що се отнася до издирвателно-спасителните дейности, трябва да знаем, че операциите за надзор върху границите имат и измерения свързани с издирването и спасяването, но по правилниците за дейността на европейските агенции за гранична и брегова охрана, те следва да предоставят само техническа и оперативна помощ на държавите членки. Технически това означава, че всеки е длъжен да предоставя помощ от законова и от морална гледна точка – но в момента в който бъдат открити лица, които са в беда в открито море, ще трябва да се установи връзка с националните органи. Няколко цифри. През 2018 година агенцията е участвала в 86 издирвателно-спасителни операции. Били са спасени около 4093 мигранти. Това е било участието на агенцията в издирвателно-спасителните дейности. А що се отнася до либийската гранична и брегова охрана, и сътрудничеството до момента. Всички знаем, че либийската гранична и брегова охрана е призната от ООН като легитимна структура, която носи отговорност пред настоящото правителство на националното съгласие. Тя е призната и от международната то е признато от международната общност. Либийската гранична и брегова охрана извършва редица дейности. На базата на информация от МОМ през 2018 година Либийската гранична и брегова охрана е допринесла за спасяването на около 14 000 мигранти, които явно са се намирали в беда. Във връзка с това нека изтъкна и подкрепата и сътрудничеството, предоставени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана по отношение на обучението на либийската гранична и брегова охрана. Агенцията си взаимодейства най-вече с операцията София, за да предоставя индивидуализирано обучение на либийската гранична и брегова охрана. В рамките на всички тези програми за обучение винаги се предвиждат и обучения по правата на човека. Един последен въпрос, който бе обсъждан много през изминалата година определянето на района за спасително-издирвателни дейности от страна на либийските органи. Либийските органи са уведомили ММО, Международната морска организация, която отговаря за прилагането на международното морско право и е и пазител на Конвенцията на ООН през 2017 либийските органи са уведомили ММО за района за издирвателно-спасителни дейности. Съгласно международното законодателство става дума за едностранна декларация с учредителен характер. ММО е одобрила така определената зона към момента всички подробности за тази зона, например за географския и обхват и други, са публикувани на сайта на ММО. Следствие от декларирането на тази зона, либийските органи сключват двустранни споразумения с съседни държави, като Тунис, Египет и Италия – не се изпращат лица към Малта, тъй като либийските власти са убедени, че подписаното с Малта двустранно споразумение през 2009 все още е валидно. Това е всичко. Няма да се спирам върху сътрудничеството и обучението с Либийската гранична и брегова охрана, тъй като тук има колеги от Европейската служба за външни действия. По въпроса за обучението, нека кажа, че е важно да има надежни процедури за проверка. всеки път, когато се обучават представители на либийската гранична и брегова охрана в държавите членки. Благодаря на господин Левино. Какво предлагам да направим сега? Нека дадем думата на представителя на Европейската служба за външни дейности, както и на представителя на Международната организация по миграция. След това ще дадем думата на доктор Марино Лакс и оттам нататък ще имате думата за изказвания. Съгласни ли сте? Моля всички да са сравнително кратки. Какво има Софи? слушахме доста технократски приказки, но не получихме отговор на простичкия въпрос какво предприемате, за да евакуирате хората и за това те да не се намират някъде, където животът им е в опасност колко по-лесно бихме могли да зададем този въпрос. Знам, хората стават нетърпеливи, започват да напускат залата. Искам да получа отговор на този въпрос, който вече отправихме към комисията. Но дори и да сте всички сравнително кратки, ще бъдат много, ще бъдат много дълги разискванията, хората ще се уморят и ще напуснат залата. Затова предлагам да не правите дълги изложения. Нека съвсем накратко изложите само някои ключови моменти. Искаме да знаем какво се предприема към момента по тези ключови въпроси. Много е объркващо предложението на съвета и знаем какво се случва на място. Искаме да получим информацията, с която разполагате вие, за да можем и след това да ви зададем въпроси. Затова, моля, не правете дълги изказвания. Спрете се само върху някои ключови моменти в рамките поне най-много 5 минути. И друг път сте разговаряли с нас, а сте и експерти в областта си. Затова бъдете кратки, за да има след това време за въпроси. Сигурен съм, че ще има много въпроси. Аз самият ще задам няколко. Сега думата има господин Пике от Европейската служба за външни действия. Моля да излезете само с основни моменти по въпросите, които ви зададохме. Благодаря, господин председател. По въпроса за договореностите за дебаркиране в съвета в момента текат разискванията. Очакваме резултатите. Продължаваме също така и работа по различните досиета, по които работихме през изминалите 2-3 години. Каквото и да какъвто и да е изходът от разискванията за платформите за дебаркиране, той трябва да се впише в цялостния ни подход. Не можем да решим проблема с миграцията и беженската криза, проистичащи от Либия, прилагайки само едно решение. Трябва да работим за подсилването на управлението на границите на институционално равнище и на равнище човешки ресурси, като вземем предвид и правата на човека. Това е трудно, тъй като положението в Либия е нестабилно. Нестабилно е най-вече в южната част на страната, където царят беззаконие и няма правителство. Но това е курсът, който сме очертали. Става дума в случая за нуждаещи се хора, за незаконни мигранти, блокирани в Либия. Става дума за бежанци, задържани в центрове за задържане. Предоставяме помощ в самите центрове, като си сътрудничим с НПО и с организации на ООН е ремонтираме инфраструктурата там, опитваме се да изградим до някъде приемливи санитарно-хигиенни възли. Опитваме се също на всички нива да оказваме и натиск върху либийските власти, както тук в Брюксел, така и когато пътуваме до Триполи. В момента тече едно такова посещение – върнахме на доброволен хуманитарен принцип 34 000 засегнати лица. Те бяха върнати в страните си на происход и така бяха избавени от ужасяващите условия, при които живееха в центровете за задържане. На трето място работим за борба срещу организираната престъпност, срещу трафикантите на хора и незаконно превеждащите хора през граница. В рамките на операция София бяха неутрализирани 230 плавателни съда на трафиканти. Работим по този проблем и по линия на споделянето на информация между Европол, Фронтекс и София. Целта е да се предприемат по-целенасочени мерки срещу трафикантите. Наскоро Европейският съюз наложи санкции срещу извършили престъпления, свързани с трафик на хора. В рамките на операция София се борим не само срещу трафикантите, работим и буквално за спасяването на хора в открито море. 3000 души вече са били спасени по този начин. И накрая проблемът с миграцията в Либия ще бъде решен устойчиво единствено и само ако положението в Либия е стабилно и устойчиво от гледна точка на сигурността. Това продължава да е една от основните цели на върховния представител. След 10 дни тя ще участва в Международната конференция в Палермо, чието домакин са италианските власти. Тя ще даде приноса на Европейския съюз за постигането на съгласие на тази конференция, която се провежда под егидата на ООН. Думата има Патрис Ксиеда, главен специалист по въпроси свързани с отделни региони и периоди след криз. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността да се изкажа. Ще се спра върху 3-4 момента, като по-конкретно ще говоря за Либия и положението на мигрантите, стабилността на страната ни притеснява най-много. Знаем, че мигрантите живеят при ужасяващи условия от гледна точка на човешките си права. Това продължава вече няколко години. Има също така и много сериозен проблем с разселването, който също трябва да бъде обсъден. Как се отразява положението със сигурността върху операциите ни? Към момента можем да работим благодарение на 253-мата си специални служители на място Разполагаме с деветима международни служители. Към момента нямаме право на по-голям контингент, но се надяваме, че ще има режим за сигурност, който ще ни даде възможност да увеличим броя на контингента си идната година. Работим най-вече в Триполи и в Саба, в южната част на страната. Планираме също да работим в Бенгази, Мисрата и още един град, но това до голяма степен зависи от положението с, със сигурността. Способността ни да предоставяме помощ до голяма степен зависи от фактори, свързани с сигурността. Според нас сигурността трябва да е в центъра на вниманието на международната общност. Що се отнася до мигрантите, този месец малко над 500 души бяха върнати от либийската гранична и брегова охрана. От началото на годината хиляди бяха спасени. От либийската гранична и брегова охрана в Италия пък, например, тази година пристигнаха малко над 22 000 души. Това е рекордно ниска цифра. Миналата година през май и юни толкова бяха новопристигналите само за един месец. Загиналите пък в открито море от началото на годината са 1268 души. Наскоро в Мисрата акостира един кораб. Мигрантите отказаха да бъдат свалени на брега. Те бяха от най-различни държави, включително и от Бангладеш. Повечето от тях сега са задържани. Опитваме се също така да извършваме издирвателно-спасителна дейност и в пустинята във вътрешността на страната, заедно с специалната структура, създадена от Либия за целта. Опитваме се да увеличим географския обхват. Вече извършваме дейност и от другата страна на границата в Нигерно и това е трудно поради положението със сигурността. Мигрантите биват връщани в центровете за задържане. С ВКБОН вече от години настояваме за това да не се прилага тази практика – има 26 действащи центра за, центрове за задържане, 22 в вътрешността на страната и Миналата година през ноември започнахме мащабна хуманитарна операция по евакуиране. Тогава 7000 души бяха задържани, сега броят им е около 5000 в зависимост от промените в операциите. Над 2000 души към момента са от Еритрея. След Еритрея се нареждат Судан и Сомалия. По данни на ВКБОН, около 70% от тези лица будят загриженост. И това ме отвежда и към Третия въпрос – доброволната хуманитарна евакуация. Тя не е възможна за тези хора. Продължаваме да връщаме към страните им на происход желаящи да го направят мигранти. Тази година става дума за 15 000 души. 15 000 души са се възползвали от програмата, която започна през ноември миналата година в рамките на съвместната работна група Африкански съюз, ООН, Европейски съюз. Става дума за хора от Нигер, от Сиера Леоне, от Гана, от Африка, южно от Сахара, от Пакистан и Бангладеш. Насочваме се и към мигранти, които не са в центровете за задържане, но желаят да се завърнат у дома. Както знаете, в Либия пребивават над 600 000 мигранти. Така че има и други мигранти, които не са в центровете за задържане, засегнати са от положението със сигурността и желаят да се завърнат по домовете си. Помагаме и на тях. Извършихме и първата си евакуация от Саба, от южната част на Либия. Чартарен на полет отведе група мигранти обратно в Лагос. Въпросът е как да работим и за намирането на альтернативи на задържането. Трудно е това. Затова и правозащитническите ни усилия са насочени към ливийските органи. Опитваме се да работим за повторното откриване на центрове за безопасно настаняване, най-вече за лица ненавършили малолетие и непълнолетие. Една бременна жена наскоро бе настанена в такъв център, сега предстои да бъде върната в родната си страна в Мали. Като се има предвид броят на мигрантите в Либия, е добре да разберем и каква е динамиката на пазара на труда в страната. 600 000 мигранти пребивават в Либия. Повечето от тях работят, макар и незаконно. Опитваме се заедно с Министерството по труда да направим оценка на пазара, за да видим кои са по-динамичните отрасли. Така също може да се гарантира някаква стабилност. И накрая, преди да започнем дебата, е, ще дам думата на представителя на Саропмет. Това е обсерваторията за Средиземно море, що се отнася до издирването и спасяването. Това е всъщност доктор Виолета Морено Лакс, която е от Queen Mary University в Лондон. Сарубмет е един нов проект за създаване на независима обсерватория, която се направлява от учени. Целта е да има сътрудничество в рамките на тази обсерватория между граждански организации и сътрудничество с учените. Благодаря за думата, казва доктор Морено. Защо създадохме тази обсерватория Саропмет? Защото по-настоящем няма механизми за наблюдение на водите на Средиземноморието, независимо дали говорим за запад, център или изток. Постоянно нараства броя на загиналите в морето, въпреки засилената активност въпреки засилените операции в морето, особено след като Италия и Малта затвориха своите пристанища. Проактивните действия, проактивното спасяване спря и беше заместено от мисии за сигурност и сътрудничество. Ставаме свидетели на многократно увеличение на нарушаването на човешките права спрямо лицата, които са на лодките. Това е предисторията. Какво представлява Саропмет? Саропмет е консорциум и платформа. Това е консорциум, на който сътрудничат много учени от различни области. Има представители на много организации, които работят в областта на морската миграция. Има представители на граждански групи, има възможност за сътрудничество от страна на различни заинтересовани страни. Нашите членове, виждате ги, те работят от 2015 година. Много от тях са изправени пред редица юридически предизвикателства, за тях има проблеми да продължат да работят. Виждате лекари без граници, например, Open Arms, SOS Mediterranean, Проактива Open Arms, това са различни неправителствени организации. Имаме три организации за наблюдение Borderline Europe, Alarm Phone и Mer Liberum, две организации, които се занимават с съдебно производство, Global Legal Action Network и The Air Center и много организации, които са с, научна, с научен характер. Мисията на нашата обсерватория е да наблюдаваме инцидентите, които се случват в Средиземно море, благодарение на една цифровизирана, обезпечена среда за събиране, съхраняване и обмен на данни. Тези данни естествено се разпространяват и по-нататък към различни страни. Саропмет разчита само на първични данни за разлика от други механизми създадохме основата на така наречения механизъм за научна дейност в действие. Целта е да имаме максимално въздействие. Има представители при нас на академичните среди. Те се подпомагат и от други заинтересовани страни. Каква е методологията? Имаме така наречените стандартни доклади за инциденти. Това, този факт гарантира съпоставимостта и еднаквия характер на данните. Имаме и стандартни оперативни процедури за събиране на доказателства. Освен това, имаме една база данни, която е достъпна само до нашите членове. Използва се парола, за да влезеш в нея. Там се дава информация, най-вече от страна на НПО. Има визуализация която се предоставя на различни страни. Когато се съберат данните, те се анализират и се разпространяват чрез научни публикации. Мога да спомена доклада Маре Клаузум, който се появи неодавна. Той беше използван в хода на съдебни производства и в хода на защита на правата на иммигрантите. Италия, например, беше изправена пред съда в Страсбург заради сътрудничеството и с Либия и различни практики, които тя използва. И накрая, последния слайд, с който разполагам, така изглежда нашия доклад за инциденти, вътрешен по своя характер. Използваме този доклад за събиране на данни. А това е всъщност нашия сайт за обществено използване. Там ще получите информация за това какво правим. Може да прочетете какво се е случило в рамките на 17 инцидента. Информация за тях е събрана в хода на изминалата година. Има информация за различни механизми, които използваме. Въобще информация за цялостната ни дейност. Така ще приключа. И тъй като Говорих достатъчно кратко, само около 5 минути. Бих искала да използвам част от времето си, за да задам някои въпроси към СВД относно платформите за дебаркиране. Разбрах, че човешките права не се прилагат по силата на екстратериториалния принцип. Това беше казано. Има операции като София, като Хера. Е, искам да попитам какво казвате във връзка с параграф 21. Е, прилагат ли се човешките права, прилага ли се европейското законодателство? Е, когато говорим за европейско законодателство, в частност имам предвид хартата за основните права. Имаме операциите за издирване и спасяване, но имаме и УНКЛОС, конвенцията. Какво ще кажете за взаимодействието между двете по отношение на спасяването? На следващо място. Либийската брегова охрана предприема действия които отново не биха били определени като спасителни операции. Например, в края на ноември 90 души от различни държави, след които Сомалия, Судан, Еритрея, бяха принудени да слязат в мизрата е, чрез използването на насилие и на сълзотворен газ. тези страни, знаете, са приоритетни по отношение на миграцията. Това ли е за вас спасение? И Либия за вас безопасно място ли е? Що се отнася до приложимите юридически стандарти е, за целите на издиването и спасяването? И на трето място, по отношение на издирването и спасяването и Либия отново. Казахте, че има известно потвърждаване от страна на Международната морска организация, но имате нужда от капацитет за спасяване, който, знаете, се определя с кръщението МРСС. В Либия няма нещо подобно. Либийската брегова охрана от друга страна е позната с нарушаването на човешките права. Тук мога да спомена и карго плавателния съд Невин. Знаете за инцидента от 20 ноември. В либийската брегова охрана не се използва системата МРСС и по никакъв начин тя не спомага за операциите по издирване и спасяване. Представихте предложението на 15 ноември за дебаркиране. По силата на това предложение, дебаркирането в Италия ще спре. Предполагам, че ще има координиране от страна на платформата MRCC, по силата на което ще се решава къде да бъде дебаркирането. Да разбирам ли, че става дума за Либия и за Тунис? Това са евентуални кандидатки в кавички. Това според те се веде безопасни държави ли са? Имам и въпрос към Международната организация по миграция. Казахте, че ще трябва да приключвате. Последният ми въпрос. Става дума за връщането на хората в къщи. Искам да попитам обаче, когато тези лица наистина могат да бъдат определени като беженци, смятате ли, че могат да бъдат върнати в Нигерия и в други държави? Не, това не е възможно. Какво правите с тези хора? Какво правите с онези, които имат реална нужда от закрила? Бихте ли използвали информацията от ЕАЗО? ЕАЗО участваха в тези начинания през лятото. Кажете ни къде отиват тези хора. Благодаря. Um, Председателя. Ако може да придам официален характер на тези въпроси, Може ли да си запишете, колеги, защото и нашите депутати биха искали да получат отговори. Ще започнем с изказвания на депутатите. Първо е Барбара Спинели, после Корнелия Ернст, госпожа Стивенс и Юдит Сарджентини. Започваме с Барбара Спинели. И след това всички останали. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на всички. Няма да е лесно да се изкажа. Много въпроси бях зададени. Искам да благодаря на доктор Лакс за положените усилия в рамките на обсерваторията Сарубмета. Бих искала да помоля представителите на всички институции днес в залата да спрат да говорят с недомлъвки. Като погледнем трагедията, която се разиграва в Средиземно море, разбираме, че не може да си позволим нещо подобно. Искам да кажа, че всички трябва да признаем, че Европейския съюз се проваля и то колосално. Същото въжи и за различните международни организации. На първо място сега. Комисията говори за това, че по-малко хора потеглят и по-малко хора загиват. От друга страна, Либия и водите около нея, това видяхме от тази зона САР, която беше представена – е, между другото, това е зона, която не функционира според мен, защото Либия не е подписала съответните конвенции. В тази зона няма никакъв капацитет нито за издирване, нито за спасяване. Това го знаем много добре. Затова въпросът ми е следния. Не трябва ли този район Либия, САР, да бъде просто премахнат, замразен? Евакуацията на следващо място. Беше казано, че се помага на тези, които имат нужда от евакуация. Това обаче не е вярно. Доктор Гранди от ВКБОМ ни казва, че те не могат да започнат собствен център за евакуиране че много хора се изпращат обратно в Нигер. Освен това, той казва, че Европейския съюз не винаги спазва правилата за презаселване. Затворите, какво да кажем за тях, в юридическото становище, което чухме, те се представят като нещо нормално. Наистина са се превърнали в обичайна практика. Така мога да приключа, всъщност сещам се и за още нещо. Мари Кристин Вержия има един въпрос и ще го задам от нейно име. И искам комисията да отговори днес. Не искам само да получа обещания за отговор. Искаме отговор на този въпрос от комисията. Благодаря. Мисля, че е, колегата ще разгледа този въпрос. Ще ви дам думата още веднъж. Сега ред на Корнелия Ернст. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря на изказалата се последна наша гостенка. Онова, което каза тя, напълно отговаря и на нашата позиция. Три момента. Но първо, ще настъпи ли ден, в който комисията, представителите на комисията и на СВД ще изпитат нещо като срам? Ще из... Настъпи ли ден, в който те ще се засрамят от онова, което излагат тук пред нас. Не се ли срамувате? Няма ли някакво зрънце морал във всичките глупости, които излагате тук пред нас? Ужасена съм. Срамно е всичко това за Европейския съюз. Срамно е за всеки един от присъстващите тук. Срамно е, че се подигравате с нас, че говорите глупости от сорта на това, че са хуманни тези регионални платформи за дебаркиране? Как ще прилагате европейското законодателство, като прилагате тази идея за регионалните платформи? Със сигурност знаете освен това как работи европейската брегова охрана. Тя действа от името на самопровъзгласила се държава. Не бива да забравяме за това. Става дума за правителството в Северна Либия. Не знаете ли, че представителите на тази брегова охрана отнемат на хората личните им вещи, че ги наблюдават докато се давят в морето? че ги изтезават. Казахте също, че в контролираните центрове няма да се задържат лица на общо основание, че ще се вземат предвид индивидуалните им обстоятелства, но на базата на какво ще предприемете такива мерки. Това бе всичко от моя страна и нека още веднъж кажа, че лично аз се срамувам от това, което говорите тук. Колеги, искам да ви кажа, че няма да имаме превод след един часа. Имайте го предвид, що се отнася до отговорите. Трябва да чуем отговори на последно място от доктор Морено Лакс. Моля всички да са пределно кратки. Госпожа Стивенс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да взема отношение във връзка с презентацията на правната служба на парламента. Беше казано, че хората, които са спасени, трябва да бъдат върнати в страната, в която са били за последно там, откъдето са дошли. Ако погледнем правното становище, ще видим, че мигрантите, които са спасени извън нашите териториални води, трябва да бъдат върнати в едно безопасно място. Това е по силата на международното право. Това е една много обтекаема разпоредба и понякога тези хора могат да бъдат поставени в центрове за приемане в трети страни. Знаем, че има организации, които работят за някои местни власти. Най-важното е да се гарантира, че няма да загиват хора, защото сме подписали конвенциите. Какво да кажем за НПО обаче? Какво да кажем за трафикантите? Какво да кажем за граничните служители? Няма как да имаме 0% но нашите граници остават често отворени. Ние предоставяме много социални придобивки и тази система трябва да спре. Ако мигранти се слагат в приемни центрове извън Европейския съюз, тези центрове могат да бъдат финансирани от Европейския съюз и да се прилагат различни е, международни разпоредби. Защо не? Госпожа Сарджентини. Жалко е, че тук не участва правната служба в пълна степен, защото виждате, че има различно тълкуване на документа. Какво ми липсва тук? Нещо изключително важно. И да имаше, а всъщност няма, но ако имаше такива центрове за дебаркиране в Северна Африка, безопасни центрове, можеше и да има преместване на хора. Казва се поне. Това би било логично, ако системата работеше добре. Само, че аз си мисля, че дори да обърнем с главата нагоре предложението, с главата надолу, извинете, предложението на комисията, няма как да заключим, че има безопасни държави, безопасни пристанища в Северна Африка, независимо как четем всичко това. Спомнете си за кораба под панамски флаг в Мизрата. Там имаше насилие срещу мигрантите, срещу беженците. Ако това се превърне в тенденция, ако карго корабите в Средиземно море плават все повече и повече по чужди флагове, защото така ще ни се реши проблема – май няма да може да се похвалим с нещо значимо, що се отнася до спасяването. Това са кораби, като този под панамски флаг, които уж отиват в Италия или на друго място, но в крайна смятка отиват в мизрата и разтварват тези хора. Проблема е голям. Искам да кажа, че ако има карго компании, които се занимават с такава дейност, то със сигурност имаме сериозен хуманитарен проблем. СВД. Извинявам се, но мисля, че не разбирате разликата между трафик и контрабанда. Има контрабандисти, които се занимават с трафик, това е вярно, но трябва да се прави разлика. Вие продължавате да използвате думата трафик, когато говорите за контрабанда. Мисля, че ще е много трудно да разговаряме, ако продължавате така. Дефинициите са изключително важни. Обръщам се и към Международната организация по миграция. Срещнахме се в рамките на една среща при затворени врати е, към ВКБОН и доколкото разбрах, вие като цяло сте откликнали на исканията на съвета за платформи за дебаркиране. Пояснете какво точно сте имали предвид, защото прочетох едно писмо, написано от холандския министр към холандския сенат. Там се говори за работата, която се извършва с ВКБОН и с МЛМ, за да може системата на платформи за дебаркиране да се осъществи. А от срещата през септември останах с впечатлението, че вие самите сте шокирани от това, че по някакъв начин подпомагате съвета в неговите въжделения за платформите за дебаркиране. Кажете сега, на каква позиция сте точно? Аз не мисля, че МОМ и ВКБОН трябва да работят по този начин. Трябва да приключим с с превода до 1 часа, казва председателя. Въпросът ми е към вас, господин председател. Наистина на последно място. Има ли начин становището на правната служба да стане публично достояние? Аз не разбирам защо тази информация трябва да е тайна. Колеги, ще продължим на английски с отговорите, защото имаме нужда от добри отговори. Колегата Кьостер. Данка Клод. Благодаря, Клод. Мисля, че е в известен смисъл проява на пренебрежение към нашата комисия, когато така изкривяващо ни се представя положението на пребиваващите в Либия мигранти. Прекалено положително ни го представяте. През месец ноември на борда на един натоварен кораб имаше бежанци, бежанци по Либийското крайбрежие, които бяха принудени да слязат на брега. Трябваше да го направят против волята си. Въпрос към представителите на Международната организация по миграция. Нямахте ли възможност да присъствате на място, да гарантирате безопасността на тези хора? Установихте ли контакт с тези хора по-нататък? Знаете ли в какво състояние се намират те? Второ, знаем, че в лагерите за задържане в Либия редовно умират хора. Има ли данни за причините за смъртта им? Какъв е броят им? кой води статистиката и откъде може да бъде получена тя? Благодаря, Дитмар. Всичко това са много сериозни въпроси. Съжалявам, че трябва да ви ограничавам времето. Сесил Киенги. Eh, eh, e Благодаря, Клод. Аз също ще задам три конкретни въпроса. Първо, евакуирането на 34 000 човека. Твърди се, че е постигнат напредък. Според нас, отвъд тези 34 000, които са евакуирани от Либия, общо около 600 000 човека очакват. Знаете ли за тази цифра? Е, хора извън и вътре в центъра, защото между 34 и 600 хиляди има доста голяма разлика. Естествено, предстои много работа. Второ, да се криминализира солидарността. Не може да бъдат хвърлени в затвора хората, които проявяват солидарност. Понякога възниква въпрос с отпадъците. Е, това беше случая с кораба с е, Медсен Сан Фронтиер, лекари без граница. Има и други нарушения, но това определя възприемането на явлението и криминализирането на солидарността. Въпрос към вас. Каква е връзката между неправителствени организации и трафиканти? Има ли положителен резултат? Да. Защо непрекъснато нещата се обобщават? Трябва да се разбере защо се прави това обобщание. Господин Юрек, последен въпрос, господин Юрек. Благодаря. Благодаря. Защитата на границите е, е право на гражданите. Е, трябва да отчетем и националното право. Това е въпрос на правова държава и националните органи не могат да пренебрегнат пряка последица от правото. Е, тук се оказва непреодолим натиск. Е, границите в момента се разпадат. Има миграционна криза залага се на карта човешкото достоинство. Е, човешкото достоинство е свързано с това, че дадено лице трябва първо да спазва собственото си право, правото на други страни и кризата до голяма степен е, беше причинена от политически заявления, от политически власти, които подстрекават хората да взимат опасното решение да напуснат родината си, за да дойдат е, в Европа. Е, надявам се, че ако тенденцията спадне за бъдеще, по-ефективно ще помогнем на тези, които същински се нуждаят. Това е призива ми. Не насърчавайте хората да напуснат родината си, за да дойдат тук незаконно. И още нещо. Аз не поставям под въпрос казаното, но искам много внимателно да обсъдите последиците за онези, които първи са засегнати. За да разрешим проблемите, трябва да се ограничим само до това, което реално можем да направим и онова, което можем да решим. Искам да дам думата на колегите да отговорят. Първо, колегите от комисията, после колегите от външната служба. Не искам да бъда нелюбезен. Бъдете твърд. И ние знаем, че вие правите същински усилия. Говоря от личен опит, от проучвания на проблема. Ако обичате,